Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir nehmen unsere Beratungen von gestern wieder auf. Tagesordnungs И така, добър ден, колеги. Продължаваме нашата работа. Осма точка от нашия дневен ред. Колегата се оттегли и имаме предложение от групата на зелените имаме предложена кандидатура. Господин Стас, благодаря. Да, колегата ни реши да се оттегли от тази комисия. Ингрид Доранс е готова да поеме неговите функции. От 2009 година е е, член на комисията, това е един от активните и членове, както и на комисията по бюджетни въпроси. И е, смятам, че ще осъществява успешно връзката между нашата комисия и бюджетната комисия, така че предлагаме тази комисия, е, кандидатура за а, поста заместник-председател. Убеден съм, че Ингрид притежава всички необходими качества и нейната работа ще е от полза за нашата комисия. Благодаря много. Има ли други предложения за този пост? Не виждам такива. Не знам, трябва ли да а, гласуваме а, тайно. Има ли възражения а, да гласуваме с а, дигане на ръка? Има ли някой против? Няма. Така че с единодушие се приема нашата колежка. А, моля да а, а, ни извините. А, за това разместване, трябва да спазваме протокола. И така можем да преминем към а, следващата точка. А, гласуваме оценяване на външните аспекти. А, давам думата на докладчика, но той не желая да се изкаже, така че можем да преминем към гласуване. Първо изменение за против въздържали се приема се. Второ изменение за против въздържали се приема се. Трето изменение за против. Нека да проверим електронно. Надявам се, че всички си носите картите. Електронно гласуваме по трето изменение. Моля, гласувате. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Тъй като имаше разминаване в становищата на групите, прекратете гласуването, приема се. Шесто изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Седмо. За, против. Отхвърля се. Осмо. За, против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Девето. Изменение за против въздържали се приема се. Десето. За против въздържали се приема се. Единайсто. За против въздържали се приема се. Дванайсто. За против въздържали се приема се. Тринайсто. За против въздържали се приема се. Четиринайсет. За против въздържали се. Отхвърля се. 15 за против въздържали се приема се, 16 за против въздържали се. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека да проверим електронно, моля гласувайте. Прекратете гласуването, отхвърля се 16-то изменение, 17-то за,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 Прекратете гласуването. Приема се. 17 на 0. 23. За против. Въздържали се. М нека отново да видим за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим електронно все пак. Прекратете гласуването, отхвърля се. 24-то за, против, въздържали се, приема се. 25-то за, против, въздържали се, приема се. 26-то за, против, въздържали се, приема се. 27-то за, Да проверим електронно 26-то. Нека да го проверим. Моля, гласувайте. Приема се 27, 28 за, против, въздържали се. Приема се 29 за, против, въздържали се. Приема се, но нека да проверим и електронно. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 30 изменение за против въздържали се. Приема се 31 за против. Също се приема. Сега електронно гласувайте за целия текст с направените изменения. Прекратете гласуването. Приема се единодушно. Поздравления за колегата за отлично свършената от него работа. Десета точка. Европейска комисия, общ бюджет на Европейския съюз. Добре е, дошли, казвам на комиси... Е, комисарите Мимица и Хан и както и на госпожа Даниел Ламарк. Давам и думата веднага. Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Благодаря ви за възможността да ви представя осма глава на годишния доклад. За последен път правя това. До година колегата Вейтела ще се заеме с тази част на годишния доклад. Европа в света, гражданство и сигурност, това е темата. Аз ще представя само първата част Европа в света. Двете основни констатации. Е, ние задълбочихме поискане на парламента нашия подход. А, така че първата точка е свързана с границите на одитите ни а, и по-специално съфинансирането, което представлява 30% от плащанията. Сметната палата не може да анализира грешките съгласно разпоредбите на а, договора. А, а, подкрепя се а, бюджета на третата страна, а сметната а, палата проследява дали са спазени а, всички условия. Но не можем да направим проверка относно освояването и използването а, на тези средства. по втората област участието на Европейския съюз в проекти по обичайна практика външната дейност. ние приемаме, че операциите са редовни но ако а, всички а, донори прилагат едни и същи критерии, а, има риск от неизвършване на одит по разходи, които биха могли да не спазват всички изисквания и в резолюцията за освобождаване отговорност 2013 година парламента призова Сметната палата да изготви отделно изчисляване на процента грешка. 2%, 2% сме представили по 2,8% от общия обем операции и изключваме от тук операциите, при които има няколко донора и тогава процента е 3,7, като е бил 2,7 предходната година. Анализирали сме причините за тези грешки. При 7 случая комисията е разполагала с достатъчно информация, така че да се открият и коригират грешките. Що се отнася до причината за тези грешки, свързани с почти половината от грешките е, се е, дължат е, на тези причини 47%. След като комисията е приела разхода, 33% разходи за персонала или неналични документи, е, удостоверяващи разходите. 14% е този случай. Е, вторият въпрос, на който искам да се спра, е, разглеждане на доклада за дейност. За 2015 година генералният директор смята, че двата финансови инструмента пред присъединяване и а, е, подкрепа. Е, Мятаме, е, че са спазени изискванията. 3% добросъседство 1%, 2% за предприсъединяване. 80% от разходите са обхванати както казах, 2% пред присъединителите инструменти, одитната дейност за тези страни не е достатъчно представителна. тъй като Става дума за първата година от дейността на генералната дирекция и а, смятаме, е, че отговорите дадени от комисията за следствие на нашите бележки показват ясно намерение да се изправят нередностите и да се напредва в е, правилна посока, така че да се увеличи дейността на Сметната палата и смятаме, че напредваме в правилна посока, както комисията, така и сметната палата, така че благодаря на комисаря и на неговите служби. Разбира се, оставам на разположение за продължаване на а, дискусията по тези въпроси. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви много. Естествено, ще имаме въпроси относно единния одит. Не, че имаме възражения по принцип, но естествено много важно е да чуем позицията на комисията. Така че приветствам горещо представителите на комисията. Кой от двамата желая да започне? най-напред международното сътрудничество. Господин Миница е ли? А, добре, вие ще решите господин Хан или господин Миница. Микрофон за оратора. Now it works. Okay. Да, сега работи. Отново започвам. Уважаема госпожо председател, уважаеми е, депутати, членове на комисията и е, разбира се, госпожо Ламарк, обръщам се към ваши, вашия екип от Сметната палата. Благодаря, госпожо Ламарк, за изключително е, точното представяне на 8 глава от доклада. Доклада на Сметната палата по външната ни дейност представлява наистина един баланс за всички а, сделки и операции. Що се отнася до грешката, наистина виждаме, че тя остава една и съща, идентифицирана от палатата 2,8% за а, всички пера. Що се отнася до външната а, дейност, под 3% през последните 4 години е нивото на тази грешка. И остатъчното проучване, което се извършва за остатъчна грешка, която се предприема от комисията, сочи намаляване на грешките. По всички кур... мерки, които са приложени, очевидно има добър резултат, което показва тенденция е, е, на спадане за до 2,2% 2015 година, което наистина е изключително окоръжаващо. Днес е, бих искал да се възползвам от тази възможност да разсъждавам по по-широкия контекст и политическата обстановка, в която ние работим. Ще започна с взаимоотношенията между миграция и развитие. Що се отнася до дневния ред на ООН 2030 година за устойчиво развитие и политика за сигурност за Европейския съюз и нашата политика предоставя нова интегрирана рамка, която се уточнява, че миграцията заедно с сигурността е интегрална част от развитието на съюза и рамките за сътрудничество. 1 е, милиард евро, което е, се е, свързва с освояването на повече от 400 проекта до 2014 година. Ние сме на фронта, на, на, на в авангарда, що се отнася до осъществяването на тези мерки. Имаме и още много други проекти, по които работим. При създаването на доверителния фонд за Африка, Целта ни е да насочи вниманието си към корените, основни причини за миграция, а пък разселването, както виждате в Африка, се увеличава с голяма степен. Комисията днес е заделила 2,3 милиарда евро в тази насока. Доверителният фонд ни позволява да участваме в съвместни действия с държави по происход, транзит и крайна точка, за да можем бързо да реагираме. Нещо нещо, което по-рано беше невъзможно. Това е изключително важно е, инструмент, който ние добавихме към нашия инструментариум, за да можем да насочим вниманието си към едни по-дългосрочни предизвикателства – и през септември комисията разгледа и представи своя амбициозен план за инвестиции в тази насока. Финансиране за развитието. Ние се надяваме, че ще можем да привлечем допълнителни средства към тези трилиони, които са насочени, като разбира се вниманието ни е към първопричината за миграцията и разселването. Всички знаем, че без сигурни, сигурност не може да има развитие и разбира се обратно обратното също е валидно. Сигурността на нашите държави партньори има потенциално въздействие върху нашата собствена сигурност, включително и за Европейския съюз. Отново това се отчита както на общностно европейско ниво, така и е, международен план в е, програмата за 2030 година. Сигурността води до изключителни натиск, що се отнася до действия, които противостоят на тероризма, екстремизма, който е насилствен и разбира се ограничаване на миграцията. Нека сега да кажем открито. Ние не правим всичко това за сметка на нашата политика за развитие, а заради нея предприемаме такива действия. Що се отнася до договора от Лисабон, знаем как стоят е, разпоредбите за намаляване на е, бедността. Това е едно основно ядро ядро на нашите задачи в областта на сътрудничеството, но никога няма да постигнем тези цели, ако не действаме по отношение връзката между мирка, мир, хуманитарно развитие, въпросите във връзка с миграцията и сигурността по този начин можем, разбира се, да действаме съобразно плана 2030 година и договора. Имайки предвид нашия политически хоризонт, можем да кажем, че се променя парадигмата на нашите действия. Ние не просто отчитаме нашите разходи, насочваме вниманието си по-скоро към резултатите от тях. И е, тези рамки, публикувани за първи път миналия миналата година са конкретен пример в тази насока, защото по този начин виждаме какви са резултатите в държавите партньори с подкрепата на Европейския съюз през отчетния период. Например, милионите деца, които бяха вписани в училища или пък защитените хектари, за да може да се защити многообразието на видовете и а, наследството, или пък милионите жени и деца под пет години, които се възползваха от програмите във връзка с изхранването. По този начин ние можем да следим и по-добре изпълнението, да гарантираме отчетност и прозрачност в е, дейността си, за да покажем на да накоплаците, че наистина постигаме онова, към което се стремим с тяхна подкрепа. Доклада за управление на външната дейност е наистина е един изключително важен инструмент за управление и отчетност за Европейската комисия. Така можем да гарантираме отчетност относно управлението на средства, така наречените различни системи на светофара показват нивото на риска за изпълнение на програмата и позволяват да се създадат корективни дейности тогава, когато те са необходими. В резултат 2015 година 20 от 24-те основни показатели за изпълнение съответстват на годишните ни цели – бе постигнат напредък във всички сектори на финансовото управление. И накрая, годишният доклад посочва, че държави, които получават подпомагане в този смисъл, имат по-добри резултати за намаляване бедността, финанс, управление на публичните финанси, борба срещу корупцията, отколкото други държави, които нямат подобни бюджетни средства, предвидени за тази цел. Но зад доклада основните показатели за изпълнение и данните, е, какво ни говорят те всъщност за нашето въздействие върху живота на хората по места? Нека да ви представя няколко конкретни примера най-напред. Първият е свързан по-конкретно с подкрепа именно на бюджета. Непал е една от най-бедните държави в света. Все още наистина образованието е ключов приоритет за националната стратегия за развитието на страната. Европейският съюз допринесе с 56 милиона евро за подкрепа на техния училищна система и реформата в нея във връзка с обучение на малките деца, подпомагане на родителите и задължително образование за децата. предоставайки конкретни стипендии за момичетата за онези, които са в неравнопоставено положение, деца с увреждания. Стотици хиляди деца повече получиха такъв шанс и процентът се увеличи от 75 на 90. Що се отнася до обеззалесяването и емисиите? На тази област работим, разбира се, в Кот Дивуар. Както знаете, подкрепя се националния диалог, което води до нулево обезлесяване и подобряване на селско-стопанската политика. Това е важно за земеделието и частния сектор в страната. Постигаме резултат между всички участници в, тази, в този сектор в страната, което пък има положително въздействие върху било многообразието, развитието на борбата срещу емисиите и промяна промяната в климата. Знаем, че понякога а, обстановката е изключително сложна, в която ние работим, но аз се радвам, че нивото на грешка, а, идентифициран от сметната палата, остава стабилно и а, наистина имаме и тенденция за занижаване, което ме кара да се чувствам уверен, че конкретни мерки за контрол съществуват и се спазват и те водят до положителен резултат. Обаче, ние трябва да насочим вниманието си към още по-голямо усъвършенстване на нашата работа. Необходимо е да консолидираме, укрепим тези резултати, за да постигнем и още по-надежно управление на средствата, които ни се предоставят. Ние анализираме констатациите на Сметната палата през последните три години. Разбира се, това е също така свързано и с нашето проучване за грешката. Възоснова на този анализ установих изброихме две рискови области, като е, прякото управление на грантовете и унези, които са непряко управлявани от международните организации. Ние е, създадахме конкретна система в хода на нашите анализи за изпълнението на програмите. И наистина искам да ви кажа, че така не насочваме вниманието си към конкретни е, организации в нашия анализ. Грешките, които най-често засичаме в тези два области, са свързани с няколко организации и трябва наистина да бъдат разгледани в тяхната цялост. Що се отнася до международните организации, трябва да гарантираме по-доброто разбиране координиране и сътрудничество при предоставяне на конкретни документи, свързани с одита, това да се предоставят на аудиторите, за да може системно да подобрим работата. Що се отнася до грантовете и прякото управление? Ние се опитваме да постигнем една по-стабилна система за превенция и засичане на грешки в процедурите, които всъщност се изпълняват от е, ползвателите на тази грантова, за да можем наистина ние да укрепим и собствените си ексанте проверки. Искам да подчертая, че необходимостта да се приложат конкретни мерки за подобряване на нашата система за контрол не поставя под въпрос общата е, сигурност, която се предоставя и достоверност на констатациите. Уважаеми госпожи и господа, основното послание, което искам да отправя днес е, че ние Имаме сериозен напредък и продължаваме да влагаме много усилия, за да можем да преодолеем слабости. И наистина, вашия принос тук е изключително значим за нас. С вас можем да успеем по-добре. И с интерес участваме в нашето съвместно сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Не искам да да пропусна да ви благодаря за отговорите на нашите въпроси, на вас и на вашите сътрудници. Си. Наистина много сте работили, но наистина с е, е, тези е, огромни суми е, не е лесно да се работи. Е, сега 5 милиона е, грешка или 1 милион грешка, това са доста е, недопустими е, стойности. Благодаря на вас, комисар Хан. Благодарим ви за професионалната подготовка, придружаване, придружаваща делегация, сътрудниците ви всички на посещението в Турция. Господин комисар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на тази комисия и гости, добре е, че е, имаме тази възможност да разговаряме. Взаимното разбиране на нашата политика е, само може да спечели от това. Но в самото начало бих искал е, да благодаря е, за, на Сметната палата за този доклад. Наистина работата е, е, това е един начин да се стигне до едно солидно финансово управление и да се гарантира разумно е, разходване на средствата на европейския накоплатец. Е, в 16 е, страни е, бяха отпуснати страни за модернизация е, и ние отговаряме за тях. Финансово бяхме подпомогнати от инструментите за добросъседство 203 милиона евро и 1,5 е, е, е, милиарда евро са дотациите към тази, този фонд. Особено а, е, важна е тази помощ за създаването на стабилни демократични институции, за решаване на конфликти и за повече благосъстояние в крайна сметка. Знаем какви са предизвикателствата. А, е, и е, тези е, средства могат да функционират само ако наистина разумно използваме е, средствата. Това зависи от нашата съвместна работа. Ние виждаме колко бързо се променят външно-политическите рамки и обстоятелства. Е, в е, съседните страни, и това е очевидно, е, политическата ситуация е доста нестабилна. Това води до финансов риск, който трябва да управляваме. Сметната палата потвърждава, че грешката 2,8% е, е, е, грешки по отношение на трети страни. Това е един доста значим прак. Няма съмнение, че тук ще трябва да се работи допълнително. В 15 и 16 година наистина бяха проведени допълнителни проверки, така наречените одити за проверка можем да поздравим тези е, стъпки заедно с допълнителните е, работа около тях, но според мен, за да има полза, за да има допълнителна полза от всичко това, е, би трябвало да се концентрираме върху бъдещите дейности, е, и да изпълняваме е, препоръките за подобряване още в рамките на, в, е, рамките на изпълнението на даден проект тези одити за резултати е, наистина е, са обсъждани и тук и в тази комисия, така че много от вашите предложения бяха поети от комисията, ние ги взехме за сведение, е, защото те водят до допълнително подобряване. Искам да се спра на два доклада по-конкретно, именно по миграцията и Западните Балкани. Този доклад за миграцията за 2014 Европейския съюз е, е завишил и трябва да завиши значително сумите, които мобилизира за тази цел, за да постигне следните цели. Е, мисля, че най-важното е да спасява човешки живот, да гарантира сигурност, да опазва границите, нашите граници, външните граници и да гарантира мобилност. Комисията е, доста бързо и ефективно отговори на миграционната криза, по-конкретно е, последния начин, като, е, като мобилизира регионалните фондове за тази цел, фонда за беженците, специални мерки за подпомагане на Западните Балкани, държавите от Западните Балкани. Е, това е помощ, е, е, спешна помощ за борба с незаконната миграция и връщането в Африка и пакет за подпомагане за, на Ливан и Йордания. Този, този бърз отговор дава резултати. Например, през последните 6 месеца тук говорим за лятото. Имаше само 18 000 незаконни беженци на, на островите по, са пристигнали по, на, на турските острови в 6 месеца, предходните 6 месеца, т.е. миналата зима са били 740 е, хиляди. Значи непрекъснато след влизане в сила на съответните мерки е, с 4% е, е редуцирана бройката на беженците и аз мисля, че това са така сериозни стойности спасяване на човешки живот, бройката на, на загиналите през последните е, три месеца е паднала с 90%. 366 загинали има до март и 47 от април до октомври. Разбира се, ние инвестираме преди всичко в създаването на перспективи. 300 милиона евро сме е, заделили за обучение за половин милион деца в Сирия и в Турция. Е, допълнителни 300 милиона евро е, ще е, мобилизираме в един ефективен е, в, е, под формата на грантове за Турция. Тук говорим за 2,7 милиона е, турски, сирийски беженци там. Трябва да кажа, че и в партньорските страни Ливан и Йордания също отпускаме средства за обучение на беженци. 350 милиона евро са заделени за целта. Тук говорим за пряко финансиране, пряко подпомагане, е, финансиране, поемане на е, разходите за е, живот. Разбира се, тук не, трябва, не говорим за един а, празен а, чек, не трябва да, а, трябва да очакваме и да изискваме съответни резултати срещу средствата, които влагаме. А, след това говорим за устойчива хуманитарна помощ а, за Турция. А, имате е, тези карти, на които е, са дадени е, съответните цифри. Е, с е, такава карта беженците могат да е, покрият е, основните си ежедневни нужди с това е нещо като е, купони, с които могат да си осигуряват основни жизненно необходими продукти в е, съответните магазини. Е, е, заедно с Турция е, ще работим за прехраната през, е, прехрана, за, прехрана през зимата Дами и господа, разбира се, е, всичко това изисква време и общи усилия, разбира се, за да постигнем до е, необходимите резултати. Да помислим за Украина, колко енергия е, инвестирахме в борбата с корупцията и да, което обвързахме с съответни изисквания за либерализиране на визовия режим е, няколко пъти, 6-7 пъти се гласува негативно в украинския парламент по този въпрос. Е, тоест 50 е, хиляди лица вече са внесли своите декларации за имуществено състояние. 8 хиляди съди, над 1000 е, са отказали да внесат такива декларации, е, е, не са били въведени в новата система, тъй като не са могли да документират происхода на своето имотно състояние. Тоест, когато е, е, ние вземаме решения тук е, от европейския, страна на Европейския съюз, когато е, озрее решението за либеризация на визовия режим, ако всъщност сме се ангажирали с това и не го направим, ще загубим от... това ще подкопае доверието в нас. а, и ще ни попречи да е, прокараме реформите, за които настояваме. Е, вчера случайно, понеже говорим сега за Украина, е, говорих с вице-премиера на Украина, има 7 милиона в Украина, по неговите думи, 7 милиона вътрешно разселени от Донбас, конфликтния регион, хора, които от Донбас са се преместили в други райони на страната. Представете си какво би станало, ако тези 1,7 милиона се запътят към Европа. Тук е, нашите мерки като макрофинанс финансиране, финансова помощ в е, всяки форми ще бъде наистина е, много важна, за да се, до, да се постигне известна стабилизация. Сметната палата е с основание е, подчертава необходимостта от устойчив управление на ресурсите. Ние редовно говорим на тази тема с нашите партньори, но сме е, постигнали известни е, подобрения в е, разходване на допълнителната помощ. Това става чрез едно конкретизиране на проектите, които трябва да бъдат подбирани според човеките отрасли. помощта за е, за държавите от, е, е, от за съседните държави, паралелно с политическите мерки, наистина имат за цел да доведат до повече стабили, до стабилизация на тези страни. Разбира се, подобряване стандарти на живота на хората там, предоставяне на перспектива пред младите и най-общо стабилизация на тези региони е, защото това е, е един вид инвестиция и в нашето бъдеще. Е, би трябвало да инвестираме в стабилизация на тези райони. Обратното е против нашия интерес. На 1, 21 септември бе подписано споразумение за допълнителна помощ с Тунис бих искал ще спомена само Тунис, макар че акцента беше върху източна Европа, но това е важна, важна страна за нас. Важно е тя да мине към демократично развитие. Важно е да подпомагаме демократично развитие на ислямски държави. Е, там се забелязва положително развитие, в е, е, което ние трябва да подкрепим демократичната економическата в, по отношение на демокрацията и економическото развитие това изисква от нас да е, използваме максимално добре е, средствата, с които е, разполагаме, да съсредоточим вниманието си върху изборите там, разумно да инвестираме средствата е, по отношение на Тунис обаче не трябва да забравяме, че там има над, е, от тях има над 1 милион беженци от е, Либия и е, Либия в момента е една политически нестабилна страна е, с е, очевидни последствия. би трябвало да, да е, така предо, им предоставим е, един набор от е, варианти, от който да се изберат най-добрите. Според мен би трябвало да подпомагаме, да предоставяме макрофинансиране, е, което да е, е, е свързано с е, конкретни изисквания за отделните отрасли, отделните сектори, подпомагане за, е, на бюджет. Е, по принцип е, би трябвало да е, подпомагаме конкретни е, проекти, които много точно са обозначени и описани и това да се прекарва през бюджета, а не чрез външно финансиране когато нещо не функционира, например, плащ... Е, прекъсваме плащанията, както беше случая с Молда... Молдова миналата е, седмица. Радвам се да чуя, че е, е, МВФ на извънредно заседание, заседание решило да, предостави, решило да предостави кредит, кредит за Молдова. Това ще даде възможност да се осъществят тези плащания. Както ви казах, тази помощ за добросъседство е един от важните ни инструменти. Е, тя под, Тя, е, е, този инструмент е, е полезен за подпомагане е, изграждането на институции, развитие на демокрацията в е, страсите е, в непосредствено съседство. Бихме искали наистина да е, постигнем съответните резултати, което да е по-добро управление е, и освояване и изразходване на средствата на Европейския съюз. Заедно с Сметната палата мисля, че ще го постигнем е, просто би трябвало да работим всички в една посока. Е, благодаря, извинете ме за малко дългото изложение, но е, се опитах да обхвана многото въпроси, които бяхте поставили вие. Благодаря, господин комисар. Сега докладчика има думата. Благодаря, госпожо председател. И от мен благодарности на Сметната палата за доклада и на двамата комисари. Благодаря за отговорите на нашите писмени е, въпроси. Е, трябва да подчертая, че това, което е, каза комисаря Хан току-що, именно би трябвало да работим в една посока е, е, именно да е, и по този начин да се опитаме да преодолеем предизвикателствата, които стоят пред Европейския съюз наистина последно време сме изправени пред особени предизвикателства, които все още са факти, вероятно ще остане така и в бъдеще. Ето защо нашите въпроси не трябва да се разглеждат като е, вид е, критика заради самата критика. Е, напротив, Европейския парламент е една институция, която има думата по бюджета. ето защо искаме да сме сигурни, че парите в европейския бюджет се изразходват целенасочено, координирано и е, се обвързи с съответните резултати и успех. Е, и ако трябва да се отговори точно на въпрос е, и да получим ясно обяснение, на, на, на, на въпросите, които ние поставихме, е, ако това стане, всъщност е, позициите ни значително ще се сближат. Нашата комисия от години е, говори за това, че не трябва само да се придържаме към е, процента грешки, но и е, централните факти. Това е централно за, общо, за оценката ни, но бихме искали да видим и как се постигат поставените съвместни цели и е, как това се обвързва с нашите външни отношения между Европейския съюз и нашите съседи, е, колкото политиката за бедност, за развитие. Е, работим в това отношение, но трябва да го правим в общи, е, да поставим общи условия и неконтролираното е, нахлуване на, на бежници в Европа би трябвало също да е, бъде поставено в някакви рамки. Отново да повторя това, което бе изтъкнато в доклада на Сметна палата и по-конкретно от госпожа Марк в този специален, този специален доклад на Сметната палата аз високо ценя. Е, той е, публикува данни за е, работата ни в по миграцията през Средиземно море, а също така политиката ни за миграция и обежище разглежда също така инструмента за европейската политика за европейско съседство. Е, тези, които е, проверяват е, фактите, аудиторите, констатират съответния процент грешка, но те се вглеждат и в това, което правят държавите членки, дефинират също съответните показатели. Това е една важна стъпка, която е добре дошла за нас, но би трябвало наистина да има повече конкретика, за да постигнем поставените цели. Колкото до външните ни връзки, е, различните служби е, всъщност преследват различни цели и използват е, различни инструменти. Например, Генерална дирекция ДЕВКО отговаря за външна политика, ЕКО за други и не бихме искали бюджета е, не, не бива да забравяме и фонда за развитие, Европейски фонд за развитие. От тук и следващия въпрос. Как може по-добре да се координира по-добре е, всички тези инструменти? Тук комисията отговаря на писмения въпрос, че това е, Е, формата за координиране между е, консултации между отделните служби. Е, това е начина за работа. Генералните дирекции би трябвало да се консултират помежду си. Това означава отново, тук отново опираме до консултации между отделните служби. Как комисията оценява въпросите свързани с селското стопанство и е, е, развитието на, е, селските райони. 2,8% грешка е наистина сериозен на стойност. Моят въпрос е как генерална дирекция ЕФКО ще обясни разликата между 2,8 и как ще обясни това разминаване в процентите грешки, които цитират Сметната палата и тяхната собствена 2,8 и 2,2. Интересуваме също защо оставащите е, проценти грешка е, са екстернализирани и какви, е, какво е обяснението за това. И накрая докладите за управление на външната помощ, които се оценяват по различен начин. За съжаление, тази година това не бе спестено, критика в това отношение не бе спестена в доклада на Сметната палата. Е, сега на английски ще цитирам нещо от е, оценка на проектите и е, се предоставя една е, моментна снимка на всеки отделен проект. Те обаче не измерват е, окончателен резултат от проекта и не, това не може да се използва като средство за оценка на крайната ефективност на и резултата от е, европейските проекти в нашите страни партньорки. По този начин не могат адекватно да бъдат оценени. Това са е, годишните доклади за дейността на генералните дирекции ЕФКО. Е, моят въпрос е, е, е свързан с това противоречие. Дали е, става дума за една моментална снимка, е, както е казано, или е, това не е всъщност, е, не, би трябвало да има една по-съществена база за, за е, е надежност на, на, на данните и е, това не е начин да се е, съди за качеството на проектите. Благодаря за вниманието. И така, сега е, въпросът е кой ще започне от комисарите. Може би комисара Хан и след това. Ja, zunächst einmal, ähm, was die Koordination mit den Mitgliedstaaten anbelangt, ehrlich gesagt така, що се отнася до а, координацията а, с държавите членки, а, ние правим всичко възможно. Поех една инициатива с министрите, които се занимават с подпомагането на развитието, държавите, които са основните спонсори, така да се каже, преките ни съседи. И целта е а, да се а, подобри, а, да се подобрят политическите лостове в някои от държавите. Не знам как държавите членки ще канализират, ще насочат допълнителните средства, но смятам, че това е в интерес на всяка държава членка именно да се възползваме от нашите политически възможности, така че да се получи този лостов ефект в някои държави. Египет, например, наистина там ситуацията е изключително трудна, защото 7000 души дневно увеличават населението в тази страна. През 55-та година бяха 23 милиона, а сега 94 милиона. 5% от територията. тоест от 8 до 900 хиляди работни места трябва да се създават всяка година, за да се справят с този демографски ръст. Необходимо е а, тук да се осъществи взаимодействие а, с европейските държави, така че да се промени ситуацията а, в посока към стабилизиране. А, сега накратко по проектите и преминаването от ЕПА 1 към ЕПА 2. Ja, aber involvierte Generaldirektionen konsultieren, damit sie. Ние съгласуваме нашите позиции с генералните дирекции и с, по отношение на използването на средствата на Агри има собствен а, бюджет, що се отнася до инструмента съседство. И за това не е, е включена тук, но ние се стремим да осъществим тясно сътрудничество, защото целта е економическото развитие. В сферата на селското стопанство и а, преминаване от селско-стопанския сектор към а, економиката по общ план. А сега по въпросът, който вие повдигнахте, управлението на а, помощта, външната, външното подпомагане. Да, разбирам вашето затруднение, но има информация и по развитието през предходните години, така че можем да изготвим междинен доклад по развитието на даден проект. И за това в моето изказване блегнах върху този аспект. Целта е да се постигне по-голяма стабилност и за това работи или поне би трябвало да работи всеки един проект. А това да се определи за всеки един проект по-отделно е трудно, все пак оценката може да се осъществи след като измине известен период от време. След като се установят резултатите и е, след като се постигне известна стабилност и устойчивост. В Украина все пак е, има такава стабилност, въпреки ситуацията в Молдова. Е, също то ситуацията не е една и съща в отделните държави. Председателката, благодаря ви. Ключовите показатели за резултатите, за постиженията, не са изрично спазени във вашия доклад. Има известни пропуски и би следвало а, да а, се запълни тази празнина. А, един глобален поглед не е достатъчен, и не можем да се задоволим само с това, че а, нещата върват в правилна посока. Трябва да а, разполагаме с доклади за всеки ключов показател. Ако не разполагаме с тази информация, няма как да проследим а, нещата. Да, аз ви вярвам, а, че всичко върви а, по а, вода, по мед и масло, но а, трябва да разполагаме с тази информация. Господин Елица. Благодаря, госпожо председател. И аз благодаря на докладчика за цяло, цялостния преглед относно доклада на Европейската сметна палата. Има наистина въпроси, които подлежат на разискване все още. Аз не го казвам като конфронтация, но това е част от е, дебата, който се води, за да можем наистина да поддържаме добрата посока, по която сме поели сега. И сега вече всички четем от една и съща страница, ако мога така да кажа, от една и съща книга. Що се отнася до целите ни, бюджетния контрол, одита и контрола на външните действия, които предприемаме в областта на развитието, всички тези инструменти за добросъседство в това число. Освен това, този контекст е много добре да се спре и на някои от зададените въпроси, въпроси, които, на които ни обръща внимание докладчика. Например, за процента грешка и разликата по отношение остатъчните грешки на комисията, изследването и съответно доклада на Сметната палата. Има разлика, съзнаваме това – в областта на анализите, които правим ние в комисията и направените в сметната палата, защото се обхващат различен набор а, сделки. И, а, например, в договорите, приключени 12-месечния период, бяха основата на проучването, що се отнася до остатъчната грешка а при сметната палата – доклада се разглеждат плащанията, които се правят в хода на а, сега провежданите или провежданите в съответната година операции и изделки. И по, по тях могат да се правят корекции и това се предприема в повечето от случаите в към края на проекта. Така че още в самото определение, самото определене на методологията за определене на процента в сметната палата е заложено наистина по-високия процент и също така става въпрос и за различен обхват, при което сметната палата разчислява 2% грешка. Първото е за ЕФР, другото е за съответния бюджет и, и по същия начин стоят нещата, когато се извършва цялостния анализ на а, грешката за целия бюджет и съответно ЕФР съвместно. Така че оценяваме ползата, е, приноса при е, анализа на 2% грешка, които се изчисляват в тази методология. И сега Що се отнася до доклада за, външно, за управление на външната помощ? Аз бих могъл да кажа, че наистина миналата година се водеше изключително а, обстоен дебат по време освобождаване от отговорност, цялата процедура и а, имайки предвид общото а, тълкование и разбиране на естеството на въпроса, използването на приноса на тези инструменти. Ние сме съгласни, че това са инструменти за управление, за менеджмент, които ни дават възможност да а, анализираме процеса на изпълнението на проектите в конкретно време, в конкретен момент, всяка година. Това е един показател а, на положението на нещата в хода на проекта и ни дава възможност този смисъл да направим нужните корекции в плановете за действие, когато видим, че има, например, някакво забавене, просроче или някакъв проблем в изпълнението на проекта. Така че наистина не може изпълнението да се счита в този смисъл за същият показател, който ни дава краен процент грешка или освояването по проекта. Това са по-скоро едни показатели, които ни дават възможност да извършим превентивни действия, за да се намали крайния процент грешка, до който би се стигнало. Така че ние много добре съзнаваме посоката, по която ние работим и анализираме. По този начин създаваме конкретните си инструменти, за да имаме ясни показатели, които, например, показаха 2015 година при ключовите показатели за изпълнение, например, ако посочим за пример, или тези суми, които все още предстоят да бъдат изразходвани, те са ликвидни. Така че имайки предвид препоръките, посоката на работата, позицията на Комисията по бюджетен е, контрол. Наистина през миналите години сме разисквали именно тези инструменти за управление. Що се отнесе до сътрудничеството между службите на комисията? Искам да ви кажа и да ви уверя, че като цяло методологията на Европейската комисия за работата на тази комисия а, са такива, че сега много по-добре координираме а, помежду си политиките и дейностите на комисарите в комисията. Повече няма такива самостоятелни, вертикално разработени а, политики, дали ще бъдат в областта на търговията или другаде, които да попадат наистина в самостоятелен план да стигат под някакъв покрив за развитие. Не, напротив, ние имаме обединение. Например, при селското стопанство близо 9 милиарда евро са парите, които се заделят за устойчиво замеделие, за продоволствие при 7 годишен период от 2020 година. Нашата намеса 62 е развиващи се страни в селско-стопанския сектор съответно се разглежда. Така че не можем да стигнем до тези проекти просто само единствено, ако си седим службите за девко, развитие в Брюксел. Нашите делегации, нашите служители, служби съответно в Генерална дирекция селско стопанство, развитие съответно или пък в добро съседство, работят съвместно, за да могат да стигнат наистина до подобни категорично развитие в областта на устойчивостта и продоволствието, за да могат наистина да дадат по-голям шанс за развитие на тези отрасли в нашите страни партньори, за развитието на устойчиво замеделие и да подпомогнат изхранването на населението там. По този начин се изгражда и по-добра устойчивост и, и якост на тези системи. Благодаря, председателката. Благодаря. Доста изказвани има. Първия, моля. Благодаря Госпожо председател, благодаря ви. Наистина, уважаеми госпожа, господа комисари, много важни въпроси, които бяха зададени от е, е, докладчика са факт, но позволете и аз да е, задам няколко допълнителни, за да можем наистина да стигнем до надежни отговори. За мен беше голямо удоволствие че водихме дискусия с комисар Хан по тези въпроси. И аз останах със следното впечатление. На първо място, комисията работи в тази област при доста голям риск и тук имаме малка възможност да окажем въздействие в тази насока. Ползвателите страни за съжаление, управляват наистина средствата не винаги по най-удачен начин. Понякога наистина целите като че ли се размиват. Ние взимаме някакви конкретни решения, после те трябва да бъдат проверявани. Така че наистина съществува доста висок, високо ниво риск. Кое е най-важното за нас? Първо, дали фондовете, които, средствата, които се е, насочват към конкретни области, водят до очаквания резултат? И ако не, дали проумяваме защо това е станало така? И на второ място, процент е грешка. Не е много висок сам по себе си, ако мога така да кажа, чисто математически погледнато. Но 95% плюс от фондовете всъщност са а, наистина проценти, по които не можем да кажем дали тези средства са удачно изразходвани или не. Или с други думи, може ли да се върнем малко назад, да погледнем назад? Всяка година ние насочваме средства към едни и същи цели, към едни и същи области. Ние би трябвало да бъдем в състояние да направим анализ до каква степен бихме могли да подобрим работата си, дали можем да стигнем още по-близо до заложените цели. Като погледнем процента грешка, може би трябва да имаме предвид дали тези грешки грешки се дължат на една и съща причина или пък са различни видове грешки. Дали бихме могли да допуснем, че може да има евентуално такива грешки, съответно процент? И по този начин е, ако можем да извършим подобен анализ, ние ще можем действително да говорим за реалното въздействие, което оказваме с е, е, насочването на тези средства, пък това ще от своя страна ще подобри репутацията на Европейския съюз. Така че аз много се радвам, че сега можем да водим наистина с комисаря Хар този е, диалог, защото по-добре ще бъдем в състояние да проумеем е, условията. Не всичко можем да кажем тук в момента в залата, никога не стига времето и е самия факт, че можем да разговаряме с комисаря а, в личен план, наистина може да подобри нещата. Аз декларирам от наша страна, че ние ще поддържаме директен контакт с комисар Хан, ще работим пряко с него по тези въпроси и наистина много се радвам, че чух изявлението на комисар Хан по отношение на положението от 2016 нататък, именно, че ще се вземат предвид всичките тези аспекти. Благодаря. Благодаря. Благодаря, председателката. Благодаря. Не разбрах абсолютно всичко от становището, тъй като нямаме все още система на действие с кабинетите. Е, Следващи има думата. Благодаря, госпожо председател. Ми, опасявам се, че не оставиха сам колегите от зелените в а, такива а, е, неизвестни води, но нека да задам от тяхно име е, два въпроса към комисар Хан. Във връзка с инструмента за беженците в Турция. Споменахте 2,2 милиарда от 3 милиарда, които са насочени средства. А, тъй като започва сега изпълнението, е, разбира се, че ще бъде в момента трудно да кажем какви са последствията, но кога очаквате да имате първи разчети относно ефективността на изразходването на тези средства и де, по отношение на действията, които се очаква да се предприемат от страна на Европейския съюз тези зони и нещо по-важно? Дали е, споразумението, подписано между ЕСА и Турция, позволява връщането на част от тези средства при положение, че резултатите се окажат по-слаби, което се надявам, че няма да бъде така. Това е просто един теоретичен въпрос. И на второ място. Какъв е вашия отговор на положението, когато Европейския съюз някакси е, поглежда страни, като че ли, или не вижда е, наистина тези ужасяващи събития по отношение на разви... демокрацията е, и правата на човека в е, Турция, а също времено се поемат от страната милиони, милиарди средства с обещание да се предприеме нещо за беженците от името на ЕС. Това са двата мои въпроса. Благодаря. Е, е Сега колегата Шмидт, моля. Благодаря. Бих е, искала да се присъединя към колегата е, с въпроса му към комисаря Хан. Е, чухме вече цифрите. Въпросът ми е как е, оценявате политиката на Турция в това отношение, къде има нужда от подобрение. Ние четем ужасяващите новини от пресата. Бих искала да зная как е, можем да влияем е, по, с нашата политика върху решението в Турция да се въведе смъртно наказание. Към комисаря Мимица и докладчика по фондовете, фондовете е, за развитие, благодаря им защото е, тази година те признаха нещо, за което аз напразно се борих миналата година. Е, и е, мисля, че е, това ще помогне да се засилят, е, е да засили борбата срещу е, причините за миграцията. Благодаря за подкрепата в това отношение. Въпреки това, бих искала да поставя няколко въпроса е, спомена се тук пряката помощ е, от бюджета. Нямам добри впечатления и опит с нея. Е, и непрекъснато така има, стои въпросът пък и критика по отношение на това, че трябва да се засили тази помощ, за да гарантираме сигурността на пар, пар, страните партньорки. Как ще гарантираме средствата, които се инвестират там, да могат е, разумно да бъдат е, изразходвани и е, прозрачно изразходвани. И е, следващия въпрос е доста интересен. Тук е, ние работим чрез международни организации, организации. Интересуваме да чуя какви са разходите за управление, когато става дума за 30-37% е, е, е, и как изглежда нещата тук. Дали ние автоматично предоставяме тези средства на международните организации или организираме търгове, а не просто да ги раздаваме, така да се каже. Благодаря е, за това, че спомена и приноса на парламента, господин комисаря е тук. Наистина радвам се, че се оценява нашата работа. Е, сега верно, че е, са занижени вече процента грешки. Е, рав, отрадно е, че процента грешки е занижен, но все пак нулев процент е по-добре от е, който и колкото и да е, е всякакъв друг е, е в това отношение. Също е, благодаря на комисаря. Аз също се включих в списъка. Аз имам въпрос към комисаря Мимица. В документите, господин комисар, се прави преглед на е, всъщност се отчита едно, резултат едно заседание в Куба. Там са е, участвали 95 е, служителя Те са от двете генерални дирекции е, Девко и още една. 24 са пътували от Брюксел. Бих искала да, да да действаме е, по различен начин такива случаи. Е, 24-ма са пътували от Брюксел до там. Не ми се струва разумно това. Може би след като имаме е, останалата бройка са били там, посланици и така нататък, е, мисля, че е, е по-разумно да се проведе подобно съдание тук, е, а не е, да, от Брюксел до Куба. Това са 40 000 евро похарчени е, за пътуването на тези, командироването на тези хора, е, този е по-лесният въпрос към комисаря Мимица, сега към е, комисаря Хан. Видяхме е, в, Турки, е, в Турция, че 6 милиона, е, това са 6 милиона евро, които са е, е обещани на Турция. Вие в улници с думи не споменахте това. Въпросът е какво ще стане с тези средства? Все повече е, хуманитарна помощ е, се предоставя на Турция. Аз лично не смятам, че тези 600 милиона евро е, могат да бъдат пренасочени за помощ за беженците. Да попитам как ще се заделя средство за беженците и какви са плановете за бъдеще. Казахте, е, че връщането е, от Турция е, трябва да се оценява според съответните резултати. Uh, как ще, бъдат, е, е, как ще бъде определена цената на тези услуги, свързани с беженците в Турция, след като е, на какво ще се базира ценообразуването? На стандартните разходи в лагерите, за, извън лагерите, е, още един въпрос, е, кратък към комисаря Хан. Той каза, би трябвало да спазваме, да разчитаме на собствените си споразумения. Въпросът ми е, към вас, комисарие, за доверителните фондове за извънредни ситуации, трябва ли там да се иска съгласие до държавите членки? държавите членки тук е, е, придържат ли се към своите ангажименти и обещания? Е, има, следите ли кой е казал да, кой и, и дали средства след полученото съгласие са били мобилизирани? След това ще говорим и за Европейски фонд за развитие. Имам един коментар, който е към комисар Хан. Благодаря на двамата комисари за техните изказвания. Тук става дума за една област, в която наистина много трудно се оценяват резултатите, но има и изисквания за европейския данокоплатец, той трябва да е убеден, че правилно са изразходвани тези средства. Що се отнася до беженците? Да, наистина в Ливан и в Турция правителствата на тези държави посочват, че цената за тях е изключително висока, но в Турция по-конкретно цената е много висока. Така че имам един въпрос към комисаря Хан по правната стойност на споразумението пред, на Европейския съвет 3 милиарда, 6 милиарда евро без парламента и Комисията по бюджетни въпроси да са изложили своето становище по този въпрос. Смята ли комисар Хан, че това решение от правна гледна точка има а, голяма тежест а, и гарантира сигурност. Благодаря. Мисля, че по-лесните въпроси бяха насочени към комисаря Мимица, по-сложни към комисаря Хан. Ще започнем с комисаря Мимица. Благодаря, госпожо председател. По въпросите, които бяха зададени по време на тази процедура освобождаване от е, отговорност, е, вниманието се насочва на резултатите като че ли основно. Да, действително има една цялостна промяна, що се отнася до подхода към общия бюджет и към глава 8, съответно перата в тая. С тази насока към крайния резултат от нашите политика по развитие. Тоест, е, наистина има едно укрепване на подхода по отношение на бюджет, който се основава на резултатите. И това се отразява също така и в нашето сътрудничество за развитието и разходите в областта. Ние миналата година въведохме за първи път нашата рамка, която се основава на резултатите, което ще ни даде възможност да измерваме не само входа, редовността и нередовността евентуално на нашите проекти, което е много важен компонент, разбира се и ще остане много важен компонент от е, цялата ни процедура за бюджетен контрол и одит. Но това, освен това, ще ни даде възможност да анализираме какви са е, е, резултатите и какви са конкретните приноси от тях за развиващите се страни. Защото ако измерваме само на входа, тогава ще говорим просто за милиарди евра или стотици милиона евро и ще отправяме подобно съобщение на партньорите страни А пък няма как да се съзнае всъщност какво означава в реалния живот, е, да речем, милиони евро. Ние бихме искали да преведем езика на цифрите на конкретни въздействия, конкретни крайни резултати, за да можем да отправим едно ясно послание колко деца са родени с съответно помощта на медицинските експерти лекари, колко деца са отишли на училище в резултат от нашата дейност и прочее. Засегнах този въпрос в уводните си думи. Така че е, този бюджет основа на резултатите и сътрудничеството, което се основава на крайните резултати, ще бъде един важен инструмент и в комуникацията, и в цялостния ни подход към е, сътрудничеството в развитието. Освен това, има ясна тенденция, че в е, хода на новата програма за развитие трябва да укрепим връзките между нашата политика за развитие, съответно приносите е, в нея към е, отговорите, които даваме в областта на хуманитарната криза, криза въпросите свързани с сигурността и прочее, за да може наистина да укрепим още повече консенсуса е в Европа, що се отнася до нашия принос към развитието. Изключително важен е този въпрос, защото тук става въпрос за последица и причина за сигурността, за нашата а, крехкост, ако мога така да кажа, е, когато изграждаме е, нашата политика. Това са аспекти, които трябва да имаме предвид, когато разработваме политиката с е, нашите държави партньори. Това са много важни въпроси, за да насочим вниманието към първопричината за миграцията, първопричината за проблемите в сигурността, за да можем да изградим наистина един цялостен обхват, в рамките на който да анализираме първопричините, което пък е много важно важно за проблемите в областта на развитието и тяхното преодоляване. Ние не от, е, отклоняваме средства за развитие към проблеми, свързани с сигурността защото въпросите, свързани с сигурността по своето естество, са проблеми на развитието също така. Така че тук става въпрос за допълване, а не за конфликт в цялостната рамка на политиката, когато разсъждаваме по въпросите за сигурността и развитието. Ние никога не трябва да прекрачваме ясните граници, които съществуват в договорите ни. Ние няма и не можем да използваме европейски бюджет, за да финансираме оръжие, доставка на оръжие или проче. Така че що се отнася до стокомена, търговията, всичко с изключение на оръжие. Знаете, че ние използваме изключително много тази формулировка, що се отнася до развитието и сътрудничество. Сега, при управлението, разходите за менеджмент и управление – на международните организации. Както вече казах, международните организации са много важни партньори на Европейския съюз и в хода на из... нашата политика за сътрудничество играят много голяма роля, защото като цяло и тяхното участие в изпълнението на нашите проекти е като цяло добро. Ние подобрихме а, различните формуляри, с които работим метода на работа с международните организации, за да се намали административните разходи, да се има по-голяма видимост при изпълнението на тези програми. управлението на международните организации около 7% в момента са данните, с които разполагам, що се отнася до процент изпълнение от проекта. Не толкова възлизате а, има подбор, разбира се, или с помощта на търг, или по споразумение с а, конкретната международна организация, ако те, разбира се, отговарят на нашите изисквания в рамките на пагода системата. Ние бихме желали действително съвсем ясно да работим в тази в този процес, именно намаляване на административните разходи и по-голяма видимост на международните организации при укрепване на диалога. И всичко, което се отнася до външната и вътрешната политика по безвъзмезната помощ и управлението на нашите проекти. Сега, що се отнася до регионалния семинар, действително Бихме желали да продължим да работим с два вида регионални семинари за сътрудничеството и развитието в нашата делегация в цял свят. Много важно е за нас да поддържаме общия подход и да имаме по-добро разбиране относно основните е, политики в областта на развитието. Това е, разбира се, нещо, което трябва да се изпълнява съответно с ръководителите, които работят в службата по сътрудничество. Имаме е, ежегодни семинари, срещи в Брюксел с всички служители, които в делегациите работят по управление и сътрудничество и съответно регионите, регионални семинари. Един от тях бе организиран в Куба. И когато слушам и чета за всички тези въпроси, коментари, препоръки, които се отправят от Комисията бюджетен контрол, наистина всичко това ни кара да помислим повече, да се върнем, да анализираме, включително и структурата на тези семинари. Затова ние решихме да запазим ежегодното управление и семинар тук в Брюксел, заедно с участието на нашите партньори и служби. И да бъдем, може би, по-селективни, е, що се отнася до ре, регионално организираните семинари, може би по един ежегодно в е, регион, е, за да можем да имаме възможност за съответен подход да намалим разходите по провеждането на подобни семинари. За пряко подпомагане на бюджета – Ние ще продължим или продължаваме с ex анте и екс post контрола, който извършваме и критериите, които използваме при тези програми за подкрепа на бюджет. Те наистина правят програмите още по-ефективни, за да можем да а, а, а, откликнем и постигнем целите, заложени в програмата. Така че преди да се стигне до окончателно решение за общия бюджет, подкрепа или не, имаме конкретен договор, например, за някаква сграда, обществена или проче, заедно с делегациите и съответно нашите партньори, ние ясно залагаме показатели и условия, които трябва да бъдат изпълнени преди да вземем решение за подкрепене на бюджет в този смисъл. Като цяло, макроекономическото изпълнение и управлението на публичните финанси са конкретни цели на политиките в отрасъла и когато ние подкрепим развитието и когато се отговаря на всички а, критерии и условия, тогава единствено взимаме решение за а, подкрепата. Да. И има, отново повтарям, ясни показатели, които дават възможност на ръководителите на нашите делегации да правят ясна оценка, за да се вземе решение дали да се продължи с предприятото действие за подкрепа на бюджет или не. За доверителния фонд и плащанията. Ние имаме ясен поглед върху нещата и преглед на въпросите за всичките и три доверителни фонда, които съществуват сега, но ще се спра на този въпрос при е, точката е, освобождаване отговорност във връзка с изпълнението на бюджета ЕФР. Повечето от е, средствата по доверителния фонд всъщност са от резервите ЕФР или от ангажираните средства именно от този фонд – плюс бюджетен компонент от Еко DG Home. Но що се отнася до плащанията на държавите членки, има е, разминаване 2,3 милиарда, както знаете сегашното ниво на ангажимента от комисията за доверителния фонд и повече от 80 от съответно държавите членки за принос. Но а, а, има ясен ангажимент, има ясни а, а, стъпки относно а, изпращане на средства по фонда на пет а, отделни вноски или транша. В момента всичко е в процес на изпълнение на тези плащания към доверителния фонд по една динамика, която ще ни даде възможност, крайна сметка, всички а, предвидени ангажименти да бъдат а, внесени в а, доверителните фондове. Благодаря много, господин комисар. Продължаваме сега с а, комисар Хан. А, по отношение на външните аудитори, имаше въпрос а, с а, това тази кантора, работим от дълги години и те а, работиха по много повече сделки, а, колкото можехме ние. Така че този въпрос често се обсъжда с Сметната палата и смятам, че е доволна от този подход. Ще продължим да работим по този начин и в бъдеще. Сега, по отношение на Турция. Важното е да разгледаме двете, двата аспекта. Първоначално споменах за Турция, защото при тях беженците на 2 милиона и половина и част от ИПА там, където са предвидени е, тези средства за инфраструктурни инвестиции е, да е, се осъществяват, да се насочат към тези райони, в които процента на бежанци е по-висок. Там качеството би могло да се подобри след като напуснат беженците тези региони, но Турция не прие този вариант и споразумението с Турция по използването на тези средства. Всъщност има само един случай, при който със съгласие на Турция 120 милиона а, бяха действително изплатени, внесени а, за а, бежанците, иначе щяха да бъдат загубени тези средства. А, но тук Турция а, беше дала своето съгласие. А, така че предприсъединителните средства и останалата част от помощите трябва да бъдат разграничавани. А, в първия доклад за едната година може да бъде третиран този въпрос. Турция често ни критикува и казва, че средствата не са деблокирани, но ние не можем да го направим, включил и чрез международни организации, можем да го направим само ако можем да установим потребностите. А Турция не винаги бързо е откликвала на тези въпроси. Било е необходимо време, за да се установят реалните нужди. И поради тази причина а, измина известно време а, между споразумението от миналия ноември и първите а, плащания. А, на, на помощи за а, храна, но а, с началото на учебната година започна и изплащането на помощи, свързани с образованието. Тук ние се съобразяваме с решенията на ОИСР, но разбира се, на по-късен етап ще можем да ви предоставим и по-подробна информация. Важното тук е, че ние се съобразяваме с критериите, определени от ОИСР на базата на установените потребности. по въпроса на госпожа Калденбах, тя обаче напусна залата що се отнася до вноските от държавите членки и доверителния фонд за Сирия, например. 500 беше казано от общностния бюджет и 500 от държавите членки, които трябва да бъдат внесени до края на годината. Но честно казано, най-малките държави е, членки правят своята вноска, защото е, нямат структури е, за пряко подпомагане, докато големите държави, като Франция, Германия, Обединеното кралство, е, те са по-активни е, чрез е, преки грантове, преки помощи. Тук се стремим към по-добра координация, да няма дублиране, припокриване, засичане, но всичко зависи от това дали спазваме нашите решения. Визовите облегчения, например, там бяхме предвидели определени критерии. За Украина, например, 142 или 144, това беше направено. И задължителното декларация за имуществено състояние, това допринася за борба с корупцията. Ако една държава отговаря на всички определени от нас условия, а, ние е, трябва да кажем, да, ще либерализираме визовия режим, а, иначе ще загубят доверие в нас. И трябва да се предприемат съответните е, политически мерки, за да се напредне в тези държави. Така виждаме нещата в един общ контекст. По въпроса зададен от господин Шмидт. Ако наистина отново се въведе смъртното наказание, няма а, какво да се обсъжда а, присъединяването. Просто ще, са всички последици, които това ще доведе. Но по отношение на Турция съм свикнал да правя разлика между риториката и реалните факти. Ако а, обаче се стигне до там, а, последиците са пределно ясни. А, това споразумение е преди всичко политическо споразумение. до 2017 година трябва да бъдат предоставени 3 милиарда, след това има опция Ако продължи конфликта в Сирия и към момента като че ли така и ще се случи, честно казано, консолидираните ни мерки ясно са показали своята ефективност. Това е сила за Турция, но и за Ливан, Йордания, Ирак. Така че в наш интерес е да се запазят бежанците, е да останат в този регион, а не от <clears throat> финансов аспект, защото да, наистина в Европа един беженец струва много повече, но в наш интерес е хората да се приберат по родните си места, възможно най-бързо да се включат във възстановяването на държавата си. А, Сирия е огромна държава, а, 8 милиона са а, а, разселени вътрешно в страната, 5 милиона са бежанците извън е, страната. Важното е, е тези е, хора възможно най-бързо да се върнат в родината си. но според мен сътрудничеството с Турция добре работи, както и с международните организации. И международните организации действително показват, че добре се третират беженците в Турция. И в заключение трябва да се прави а, разграничение между това, което представлява интерес за вас, уместно ли са изразходвани средствата и а, ефективността на тяхното разходване. Проблемът е, че е, винаги има е, риск политич... развитието на политическата ситуация да подкопае всички наши усилия. В Украина е, нещата се развиха към по-голяма стабилност, но винаги има риск. Да, можем да допринесем за това, това да не се случва, визовите облегчения, например, но ситуацията може бързо да се промени и това е в сила за много от държавите. И е, много от е, нашите усилия довели до е, резултати в краткосрочен, средносрочен план могат да се провалят при промяна на ситуацията. Но така или иначе трябва да работим за по-голяма стабилност и с годините е, рисковете намаляват, но те продължават да съществуват. Благодаря. Благодаря. Радваме се. Ние не сме дипломати и хубаво, че не сме, но е, мисля, че е, усилията ни ще се е, увенчаят успеха, ако действаме заедно. Докладчика. Благодаря, госпожо председател е, председателя каза, че е, пътуванията всъщност са начин на, на образоване, отваряне на, на, на очите на хората. Е, комисарят Хан спомена за обещанията на Турция и действията на Турция, в резултат на което броя на, на беженците е намалял по Балканския път. Всъщност става невъзможно да се използва този маршрут за достъп до Европа. В, с поразумението в Турция не трябва да омалуважаваме оценката на това, което е, прави е, Турция, защото в Турция са не само е, сирийски е, беженци, има много други, е, но всъщност е, ударението е върху сирийските беженци, другите е, остават в затруднено положение, за тях не се прави нищо. Е, е, комисарят е, спомена също така, че е, е, трябва да работим и работим. Е, Споразумени сме се за работа с е, партньорски организации, преди всичко организации в, от, в рамките на ООН, но иначе организации като УНИЦЕФ, Комисията за бежеците и Световната програма за прехраната, те е, наистина тяхната дейност обаче е ограничена, е, колкото до турските ни е, партньори, с които разговаряме. Става дума за е, двама е, премиери, с които сме говорили е, е, и винаги се изтъква, че трябва с, директно да разговаряме с е, е, турските политици за това, което се случва там. но разбира се, е, ни трябва време за всичко това. Колкото до е, помощта за броя проекти, които ние финансираме всъщност е, в е, попадат в една група, където е, няма, няма, в, попадат в една от главите, преговорите глави, която не се предвижда скоро да бъде отворена за преговори. А, и е, над 100 е, е, хиляди сътрудници в е, е, обществените е, държавните организации са били е, уволнени в Турция, също така от академичните среди, юристи, които са обучени, които са специалисти е, по европейско право, мнозина от тях е, вече не са по местата си. Оправданията са, е, че е, така оправданието е, че сега има възможност да постъпят на техните места много нови юристи от е, университетите, които са запознати с европейско право и е, съответно ще можем чрез тях в Турция да, да разпространим знание за приложимите европейски инструменти, но по тези въпроси ще говорим допълнително. Още един въпрос остава. Какво е състоянието с случая, който и преди сме обсъждали? обсъждали и преди. А, какво предвижда новия финансов ред? АНГ с нови е, и подпомагането е, с, му с нови е, средства, нови фондове. Е, и ако няма някаква обща е, е, възражение и резерва, е, какво е, това е, е Африкански, е, и Африканския фонд за мир е, също би трябвало да бъде обсъден в е, Девско е, в феврари 2016 година е, би трябвало да оцени качеството и гаранциите на по отделните фондове. И още един въпрос, може би към комисаря Мимица. Многократно е ставало дума за европейския, за ИМР, Очаквате ли Генерална дирекция ДЕВКО и, и нашата група и нашата комисия да, да, да бъдат интегрирани в дейността и е, възможни финансови е, корекции, е, дали не са наценени? Вие смятате ли е, също така? Това е отговор на писмени въпрос 39. Е, е, за, има 6 случая на бюджетно подпомагане. Е, е закъс... Е, е, средства, които не са отпуснати поради закъснение и цел... поради това, че целта не е, пропус... не е постигната и е, разбира се, с 2015 е, това не попада в е, е, правомощията на ДЕВКО. Същите проекти сме имали с същите проекти, а, същите проблеми, същите проекти и аз ще съм ви благодарна, ако може да ми дадете подробни отговори. Да, благодаря. Това означава, че ще пратим допълнително писмени въпроси и вие го очаквахте. Благодаря ви много за този обмен и сега ще помоля комисара, комисара да остане при нас, тъй като сега ще преминем на Европа Европейски фонд за развитие. Е, благодаря на докладчика и на комисаря Хан. Е, благодаря за този обмен. Ще оставим, ще поддържаме връзката. Благодаря. Голяма радост отговоря на тези въпроси. Благодаря ви още веднъж. Ние ще продължим нашата работа и следващата точка от дневния ни ред е 11 точка обмен на мнение по ЕФР. 8, 9, 10 и 11. Докладчик о марши. Кой ще започне с експозе? Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка, тъй като голяма част от Фактите по 8 глава бяха изложени. Ще се огранича с три въпроса. Първо, становището на сметната а, с, а, палата 3 милиарда за 2015 година. А, положителна е нашата оценка. Е, по надежността на сметките, а по законността имаме коментари 3,8% е грешки, също е като миналата година и по същия метод е направена тази оценка. 5,8% е процента на грешките. Смятаме, че може да бъде свит този процент с пункти с цяло 1 пункт и 7 и за 9 от грешките комисията ще ги изправи. Една трета от тези грешки е свързана с неспазване на правилата, друга трета на нали, липса на отчетни документи, и недопустимост на а, разходите, а, останалата на трета. А, вторият въпрос, който ще засегна е свързана с годишния отчетен доклад на Генерална дирекция Пейт според нас резервът трябва да бъде ограничен в определени области. благодарим на комисията за това, че е взела предвид нашето мнение, защото директора издаде декларация съобразена с различните операции. Генерална дирекция ДЕВ ако смята, че има завишени рискове в някои от насоките и изрази резерв по две от тези области, но за непряко управление разходите не са съобразени с този Резе По остатъчния процент грешки, това е третия въпрос, на който ще се спра. Външен консултант е ползван от Генерална дирекция Девко и, и а, с, а, с оглед на процента е, грешки 2,5%. Ясно е, че тук е, методологията е различна от тази на сметната е, палата, като сметната палата се опира на резултатите. Методологията, при която изложих генерална дирекция НИР, По, за Девко смятаме, че е подходяща методологията и би било полезно комисията да продължи хармонизирането на методологиите за анализ на процента грешки. В заключение мога да кажа, че отговорите на комисията и предприятите вече мерки в резултат на нашите коментари показват ясно изразена воля да се изправят грешките. Съобразява се комисията и с нашите препоръки так и за миналата година, така че благодаря и на комисари на неговите служби за постигнатия напредък в управлението на средствата в резултат на нашите препоръки и коментари. Разбира се, Сметната палата и докладчиците са на ваше разположение. Благодаря ви, госпожо председател. E Благодаря ви. А сега ще дадем думата на господин комисаря по фактите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо Ламарк, за ясното експозе и представяне на процедурата по одит относно Европейския фонд за развитие. Благодаря и на е, докладчика Омаржи за доклада по въпроса. Всъщност, аз няма да повтарям някои от уведните ми думи, които като цяло са приложими както към европейския бюджет, така и към Европейския фонд за развитие. Но най-вероятният процент грешка за е ФР е 3,8%, който беше в същия процент и миналата година. Вече упоменах е, сложния контекст, трудния контекст, който работим и аз повтарям ангажимента си да продължим намаляването на този процент грешка. Аз се радвам, че Сметната палата е, посочва, че повечето от препоръките от предишните години са изпълнени вече. Тези препоръки, както и новите представени тази година, ни помагат непрекъснато да усъвършенстваме нашата система за контрол. Ще се върна на един въпрос, който разгледахме миналия път, а именно двойното оценка на процента, имайки предвид подхода, който се използва. Не повдигам сега този въпрос, защото мисля, че тук наистина така имаме сериозно противоречие, що се отнася до нашата позиция, позицията на Сматната палата в тази насока. Но аз бих желал действително да а, продължим диалога по този въпрос, диалога да остане открит, отворен и заедно с Сметната палата по-късно да стигнем евентуално до общо тълкование, общо прилагане на е, оценката процент грешка. Разбирам, че вие изискахте този подход. Обаче, изключването на два метода на финансиране, които отговарят за около половината от нашите разходи, защото там поначало няма голяма склонност към грешка, не отговаря наистина на начина на пълна оценка на процента грешка. Аз вярвам на сегашния подход на Генерална дирекция ЕВКО, което по-рано посочиха, именно многогодишната оценка на риска цел определяне на унези области, където има най-голям потенциал при грешка в изпълнението. Това е по-подходящия начин. Можем да обърнем внимание на изключително сериозния въпрос. Съществуващия доклад за външна дейност е наистина много важен инструмент, който се основава на ключови показатели по изпълнение. 2014 година, когато извършвахме освобождаването бюджет, Европейският парламент е, ка, е, стигна до заключението, че един проект не може да стигне до целта си до края на проекта. Но е, системата с светофарните сигнали ни показват на кой етап и как точно протича изпълнението на всеки един проект, така че да могат наистина корективни стъпки да бъдат предприяти не се чака до крайния резултат от проекта и следователно могат да бъдат използвани за процес на оценяване на ефективността, разработване на проекта. След разискванията миналата година аз съм на мнение, че сме стигнали до общо съгласие относно съдържанието и използването на тази система. Комисията предостави всички съществуващи елементи за целите на вашата оценка и очакваме вашите конструктивни бележки относно споделената информация. Уважаеми госпожи и господа депутати, по ЕФР, както и за европейския бюджет, Убеден съм, че сътрудничеството е много резултатно. При внимание насочено към е, изпълнение на положителни резултати, ние продължаваме да подобряваме самата архитектура за по-добро управление на резултатите и с много интерес очаквам вашите изказвания, които ще бъдат значими и конструктивни за нас. Благодаря ви много. Председателката. Благодаря. Госпожо председател, комисар. Господин комисар, госпожо Ламарк, благодаря ви за вашите изказвания. Все още не сме на етапа изготвяне на доклада, все още обсъждаме темата така че Европейския парламент ще може да изготви в резултат на това своя доклад, след като получи отговора на въпросите, които сме ви задали. предишният дебат действително показа какви са трудностите тук. беше оценена резултатността от политиките, но е и изключително важно европейският данъкоплатец да може да получи и гаранции по начина по който се ангажират европейските средства и по-специално политиките свързани с развитието в особената политическа ситуация, на която ще се върна малко по-късно. Благодаря на комисаря Мимица за отличното ни сътрудничество както и за отговорите, които бяха дадени на многобройните въпроси, зададени от членовете на тази комисия. Благодари на Европейската сметна палата, която за първи път тази година ми се струва, извършва задълбочена проверка по ЕФР. Както а, видяхте, доста са въпросите, които имаме към вас. Ще наблегна а, само на някои от аспектите. 2015 година а, беше свързана с много предизвикателства за политиката на развитие и Европейския съюз и Девко се стреми да даде отговор на тези въпроси, дълбоките причини за миграционния поток и 1,8 милиарда евро бе както и няколко доверителни фонда, които бяха създадени. И а, именно във връзка с тези инструменти имаме е, въпроси, увеличаването на тези доверителни фондове и един е, по-глобален въпрос, изнасянето навън е, на някои от целите на политиката на развитие. А изнасянето навън на някои от целите е свързано с проблеми, както по отношение на контролната дейност, така и по констатираните наредности. Установили сме, че при пряко управление а, процента на грешки а, не са толкова значими. И за това бихме искали да знаем по какъв начин комисията ще гарантира, че целите на Европейския съюз и контролната дейност ще бъдат удовлетворително прилагани при непряко управление и при екстернализация. Самата комисия подчерта а, два, а, две резерви, свързани с а, въпроси, повдигнати от е, парламента през 2015 година. Тези резерви са свързани с косвеното управление чрез международни организации и агенции в държавите членки. И на второ място а, помощта, управлявана от Африканския съюз и по тези два, две резерви установяваме, че процента грешки надхвърля 2%. Като във втория случай бяха посочени и нередностите. Комисията вече изпрати, т.е. предприе съответните мерки за коригиране, коригиране на тези грешки. Няма да навлизам в подробности, но отбелязвам усилията положени по този въпрос, особено що се отнася до управлението от международни организации на тези средства, когато се повтарят едни и същи грешки. В този случай се спира плащането на средствата. Също така са е предвидено и упростяване на процедурите. Въпросът ми е, няма ли също така възможност да се свие процента грешки чрез упростяване на процедурите? тъй като комплексността води до допълнителни затруднения. Също така няма ли възможност, не би ли представлявало интерес да се засили техническата помощ, именно с оглед на предотвратяване на бъдещи затруднения. Още един въпрос а, имам към вас. А, то е по-скоро с политически характер, що се отнася до резултатността на политиката подпомагане на развитието. Установяваме, установили сме, че някои от политиките, прилагани от Европейския съюз, които не са от ваша компетентност, биха могли да затруднят постигането на поставените цели от политиката за развитие. Имам предвид търговските споразумения, споразумения за свободна търговия, сключена, сключени от Европейския съюз с някои от държавите, както и политиката по рибарство, прилагана от Европейския съюз в сферата на рибарството. Така че е, бих искал да чуя вашата позиция по отношение на съгласуването на политиките на Европейския съюз, защото от една страна подпомагаме страните от АКТБ, а от друга страна усложняваме задачите е, за изпълняване е, по линия на политики, които е, спазва друга логика. Бих искал също така да чуя вашето мнение по отношение на бъдещето на политиката на развитие след Котуно, като ситуацията е белязана от излизането на Великобритания от Европейския съюз и намаляване на общия бюджет на ЕС. Смятате ли, че ще се стигне до пренасочване, преориентиране на тази политика за развитие? Комисарят Хан в е, предходния е, дебат е, посочи, че могат да възникнат политически кризи, които ще заличат постигнатите цели. А, наистина в сферата на развитието това също може да се случи. Да речем, природно бедствие би а, у, заличило години полагани усилия особено, що се отнася до развиващите се малки островни държави. Това също би следвало да се има предвид. И последна бележка, последен коментар. Имали сме вече дискусия по този въпрос. Миграционните въпроси, свързани с политиката по помагане на развитието. И е, нашата комисия по бюджетен контрол е, е, се пита дали средствата, които се използват, са насочени към постигане на високи резултати. Може би трябва да се промени гледната точка и както и обема на средствата е, защото с оглед на световните демографски процеси е, установяваме, че през 2100 година, т.е. едно дете, което днес е, се роди през 2100 година, в Африка без Карибите, в Африка само населението ще бъде 12 милиарда. А 12 не, 4,2 милиарда при население на Земята от 12 милиарда. Тоест от милиард и 2, ще стигне в рамките на 100 години 4 милиарда. А същевременно населението на Европейския съюз ще бъде тогава 600 милиона. Нигерия през 2100 година населението ще бъде 900 милиона, т.е през 2100 година, т.е. колкото е сега населението на цяла Африка. Тези реалности не трябва да се пренебрегват. Вероятно ще трябва да се преразгледа политиката за подпомагане на развитието, така че да бъде в полза на държавите от АКТБ и на Европейския съюз, разбира се. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря много. Наистина доста въпрос се зададоха на комисари. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря и на докладчика господин Омаржи за изключително всецяло структурирания доклад по ЕФР и освобождаването от отговорност. And има въпроси, които наистина изискват по-задълбочен прочит и поглед в сегашното положение и в бъдещите е, насоки по тези въпроси, за да може нашето сътрудничество за развитие да е максимално ефективно. Европейския съюз е най-силният глобален фактор в е, сътрудничеството за развитие. Може би 10% от световното население, 20% е, от глобалната економика са концентрирани тук, но ние представляваме 55, близо 60% от е, е, помощта, официалната е, помощ за развитие в световен мащаб. Така че да запазим тази позиция и да бъдем най- така е, важният фактор, който допринася за изпълнение на тази програма, това ще се подпомага и от инструментите, с които разполагаме за доразвитие на Европейския фонд за развитие, да доразвием допълнително за е, Европейския фонд за е, развитие. Надявам се до времето, когато ще обсъждаме новата финансова, многодишна финансова рамка, ще стигнем до това, което е, Европейския парламент вече е отбелязал. на времето на комисията да предложи бюджети, е, бюджет адаптиране на многогодишна финансова рамка. Междувременно всички елементи, които излизат на преден план, ще бъдат е, огледани добре, обсъдени е, е, елементи, които силно влияят на решението за бюджетизиране на Европейския фонд за развитие но е, съвсем основателно бяха, са посочени някои въпроси от е, докладчика, като например, когато става дума за екстернализация на е, действията за изпълнение на е, развитието, програмите за развитие в Европейския съюз и тяхното изнасяне навън, именно е, изнасянето навън, на изпълнението на нашите проекти за е, развитие и тяхното управление, върху това трябва да се погледне от глобална гледна точка, гледна точка на световната програма за развитие това е много по-обхватно, отколкото да обединим всички социално-економически въпроси, е, изтъкване на необходимостта да се премине от е, е, милиони към трилиони, например за да се е, постигнат целите за устойчиво развитие всяка година. В този смисъл е, нашия принос за развитието, цялостния принос за развитие на Европейския съюз не трябва да се разглежда само от е, капацитета на общите е, е, програма за развитие. Смисъл на тази програма е нейната цялост, някаква пълнота. Тя обхваща е, капацитета на грантовете, ангажираността на частния сектор, развитието на партньорства и мобилизиране на вътрешния ресурс на развиващите се страни също. Така че част от е, нашата, е, нашия е, капацитет за общ помощ за развитие именно предполага точно това мобилизация на частни или вътрешни ресурси. Това е много по в голяма степен по този начин могат да се покрият по-добре нуждите за развитие. Дори да имаме 0,7% от е, всички е, развиващи се страни, е, всички развити страни, ако допринасят към развитието, няма да може общите програми за развитие да, да обхване повече от 20%. Е, така че изнасенето, е, екстернализацията, изнасенето е част от този процес, а именно как по-добре да се възползваме от нашия капацитет за развитие, нашите грантове. Европейската комисия няма агенция за развитие, ние не сме агенция за развитие. Не съм чувала, не съм чувала предложения, идеи, коментари в този смисъл, а именно за е, връщане отново на е, Европейска агенция за пом... подпомагане за помощ е, или е, на ниво е, политика за е, изпълнение на, на целите на Фонда за развитие. Е, тук е, това става обикновено или чрез международни организации, чрез наши национални е, агенции за развитие по, по държави членки, или чрез НПО-та, или от партньори в частния сектор – Европейския фонд за развитие е също част от този процес. Е, съгласен съм, че трябва да е, осъществим това изнасяне навън е, на нашите е, действия по приложение и изпълнение на проектите и трябва да го направим, е, да ги направим по-прозрачни, да снижим тяхната себестойност. Е, естествено, ние трябва да сме видими, нашите действия трябва да са видими повече от преди. Това е процес, е, в който е, се прави оценка на стълбовете, на нашия капацитет, на нашите партньори, международни организации или други изпълнители – Искаме те да бъдат, да се отворят в по-голяма степен към възможността за спазване правилата е, на държави, на обществените поръчки, на одитите. Искаме те да, са, да проявят повече готовност, е, да дадат повече достъп е, на нашите служби за е, одит. И това трябва да се разглежда също в контекста на фонда. Е, упростяване на нашите правила, финансови е, правила, регламенти. Е, сега това не е само неразделна част от е, е, този процес на, аут, на, на изнасяне навън е, на нашите действия по, и нашите програми е, за е, изпълнение. Опростяването е част от по-широкието изпълнение на бюджета на, на Европейския съюз в по-широк контекст, е, дали сега с средосрочния е, обзор е, преглед или по-късно в контекста на международната многогодишна финансова рамка, съгласен съм, е, че упростяване на правилата и е, така създаване на, на, на, на внасяне на гъвкавост, без разбира се да защаваме възможността за е, проследяване контролиране и е, одит върху цялото изпълнение на бюджета на фонда, без това да се пренебрегва бихме могли е, да бъдем по-ефективни в, в прякото изпълнение. По политическата е, последователност, кохерентност, е, много важно е да не се работи само по е, вертикалата и така с е, нагласата за изолираност, е, така наречения силостен подход. Всички политики, които допринасят за развитието и обратно трябва да се мобилизират. В този смисъл е, фонда изисква по-добра е, по-добра политическа, по-смислена политика за развитие и по-добра взаимосвързаност на всички елементи от е, глобалната, новата глобална програма. Това е една цел, една посока, която проистича от самата структура, от естеството на програмата, глобалната програма за развитие и всички тези 17 цели за устойчиво развитие. Е, по въпроса за след Котону, споразумението от Котону е на много е, така силно споразумение за партньорство, което дава повече лостове на Европейския съюз и в политическото партньорство, економическото и по отношение на развитието. Наистина, огромен брой страни по света, в Африка, Тихоокеанския басейн, Карибите, Карибите е, са засегнати от това. И ние бихме искали да запазим структурата и въздействието на, на споразумението от Котону и след 2020 е, когато изтича срока на сегашното споразумение от Котону. И така много скоро, след няколко седмици, е, ние като комисия ще излезем с едно съобщение, което ще даде възможност за държавите членки на парламента Европейския парламент и на другите заинтересовани страни да обсъдят е, основата, основните градивни е, така, елементи на, на споразуменията, които ще последват е, след изтичането на срока на валидност на споразумението от Котуно 2020. Според мен не би трябвало от сега да излизаме с, с конкретни предложения за мандат, за преговори по новото споразумение, защото бихме искали е, този е, диалог е, и становищата, които постъпват от държавите членки и другите ни партньори, да този канал на комуникация да остане открит максимално дълго, за да се е, прекарат по него най-добри възможни идеи за е, преговорния мандат. Но в, общо взето искаме в крайна сметка да имаме силна и е, е, е, е, така, едно силно и ефективно продължение на споразумението от Котоно, което да има правилно задължителна структура, не толкова правилно задължителна структура, колкото така конкретни регионални стълбове, които да отговарят на политическите цели за развитие, както и на конкретиката, економическа, търговска в цялостното партньорство с страните от АКТБ. И освен това ми се иска новото споразумение да не бъде е, затворено само до АКТБ. Трябва да е открито и към някои от е, е, страните, които не са, партньорите, които не са обхванати от него в момента. в е, страните от Северна Африка или е, страни от е, споразумението от Котону. По Брексит и последствията от това за политиката за развитие ще дойда ще стигна до този момент след няколко месеца, надявам се, когато член 50 е, бъде задействан официално. И тогава вече съвместно с партньорите ни в Обединеното кралство ще помислим как точно да организираме всички елементи, до които ще доведе това решение, включително в областта на развитието и сътрудничеството. Но нашата концепция за политиката е толкова открита и интегрираща, че има достатъчно наистина място за всички наши партньори в цял свят да станат все по-силни партньори, подкрепящи нашия подход за ефективно партньорство за развитие в целия свят по миграцията и връзката между миграцията и развитието. Много се говори по този въпрос. Ще продължаваме дебатите и по тях. Една полка е излягала наистина комисията и службите от тази връзка миграция-развитие, а именно да търсим инструменти, инструментариум, начин, с помощта на който да можем да усилим въздействието си, що се отнася до насочване на вниманието именно към сърцевината на проблема, там където се коренят проблемите на миграцията. Много по-фокусирано да погледнем по този проблем, за да можем да разрешим, разрешим първо причината за незаконната миграция в средносрочен, а защо не и в краткосрочен план, имайки предвид нашия подход и проектите ни, които са насочени в тази посока. И а, в този контекст тези важни въпроси, които трябва да бъдат обсъдени, ще разбира се, бъдат разглеждани в светлината на нередовността, но също така и в светлината на ефективността, е, с която работим в областта на ЕФР. Е, отново се ангажирам да работим заедно да бъдем готови съвместно да вложим усилия по тази много важна задача, за да може Европейския фонд за развитие да се върне в изключително успешен инструмент. Извинете, председателката прекъсва оратора. Има и допълнителни колеги, които искат думата. Заповядайте, госпожо, госпожа Смит. Да, благодаря. Благодаря, господин комисар, за вашите думи и отговори. Сега, що се отнася до инструментариума, с който разполагаме, да, много се радвам, че можем да говорим и по този въпрос. Фондът е изключително важен и Комисарят каза, че би желал по-устойчиво да се развива този а, фонд. Това е много добре. Поспоменахте първо причините, където се корени проблема. Това също е много успешен подход. И Позволете да продължа малко нататък. Господин Юнкер наистина зададе посоката, но какво означава това конкретно за нас, за партньорите, е, е, за е, данакоплаците? Какво означава това? Нека да има повече яснота. Няколко технически въпроси бих желала да задам. Казвате, че че в 8-я ЕФР ще продължат да се разходват средства, след като регулаторите вече казаха, че е, трябва наистина да продължи да съществува фонда, докато се извършват всички а, е, а, е, операции. Това само за 8 я ли се отнася, или също така за 9, 10 и 11. Казахте, че 11 фонд няма след конкретна дата да съществува, освен ако съвета не се изкаже в друга посока и не вземе друго решение. Това няма ли да бъде прецедент? И в този случай искам да попитам кога ангажиментите ще бъдат всъщност насочени частично ли ще се е, изплатят или изцяло? И в този смисъл бихме могли наистина да помогнем, може би, на партньорите държави по най-добър начин а именно като насочим средствата удачно към тях. Комисията засегна тези въпроси. Когато обаче няма проследяване след изпращането на средствата, тогава въпросът ми е как ще знаем как са разпределени тези средства, как са освоени. Бихте ли ни казали също така и колко средства ще бъдат предоставени на подкатегориите за фонда? Един милиард разходи по изпълнение, това е тук включва и обучение, публикации и проче. Бих е, желала да получа писмен отговор на този въпрос, е, е, ако обичате. Как комисията а, мога да докажа, че до две до 20 ще бъдат изразходвани тези 30 милиони, имайки предвид принципа на многогодишния подход. Освен това, известна информация предоставихте, но що се отнася до основанията за канцелиране? Един милион евро. Много моля да отговорите по този въпрос. Благодаря, председателката. Да. Това направо е канонада от въпроси. Господин Зелер, заповядайте. Казаното за 15. 2015 äh, Обща резерва изразена э, за всички преки плащания. Както и за всички мерки, влявани от агенциите на държавите членки международни, международни организации защото там процента грешки беше много висок. Питам се дали общата резерва не е прекалено обща и дали не би било по-добре да се посочат повече детайли а, за African Peace Facilities във вашия отговор се казва а, по зададения писмен въпрос, че комисията предприема мерки за подобряване на ситуацията, а, за 2015-2016 година. Защо толкова късно? защото този инструмент съществува от доста отдавна. И а, този фонд се финансира в рамките на 90% от ФРА. От друга страна, Африканския съюз изостава значително а, по отношение на веждането на капацитет. В общи линии тези мисии се осъществяват от африканските държави, но този инструмент не може да се използва за закупуване на оръжие а за образование, обучение, логистични а, нужди. Как можем да проследим, че всичко свързано с този инструмент спазва изискванията, спазва правилата? А, има военни от африкански държави, които задават въпроси, свързани с пазването на правата на човека и други. Как можем да избегнем катастрофи като тези от Судан и други? Благодаря за въпросите. Наистина броят въпроси са много конкретни и мисля, че може би най-добре би било в писмен форма да ви предоставим отговори по тях. Когато, разбира се, ако стигнете до заключение, че някои от писмените отговори не съдържат изчерпателна информация, що се отнася до ИФР, както каза госпожа Смит. Позволете сега да се спра на въпросите на господин Целер. За тези резерви в процеса освобождаване от отговорност. Ние наистина се опитахме в нашите служби да направим резервите максимално отграничени, е, така че те да не бъдат генерализирани. И следователно, ние виждаме, че двете резерви действително са доста отграничени що се отнася до непрекото управление от международните организации или пък изпълнението на програмите. Имам предвид инструмента за африкански мир съвместно с Африканския съюз. И нашия принос към Африкански инструмент за мир – е наистина най-силната връзка, която сме изградили с партньорска държава в областта на сигурността. Ние работим с Африканския съюз в този контекст и много разчитаме на техния капацитет за водене на политически диалог и насоки по отношение на инструмента за мир, за конкретните стъпки по него, силите, които участват в него – а, когато става въпрос за финансирането, ние виждаме действително, че капацитета за изпълнение все още е, изисква допълнително а, ангажимент от страна на Европе, Африканския съюз. А, те сега навлизат на оценка по два стълба. А, и поне три от шесте стълба не отговарят напълно все още на целите, що се отнася до обществени поръчки, процедури и някои други въпроси, така че ние в конкретни преговори сме в с Африканския съюз, за да можем да е, обърнем внимание на всички тези въпроси. И от сега нататък, вероятно, ще можем да изградим по-надежни, по-прозрачни, по-тясно обвързани възможности и капацитет за изпълнение с е, съответно инструмента за мир в Африка. Съгласен съм също така относно нашия принос. Същност той на практика беше единствения към този е, инструмент повече от 99%, да речем. Но процесът, който предвижихме с Африканската комисия, Ами те участват по конкретен начин, анализирайки а, е, процедурите, за да може да се увеличи този 25% дял а, е, в инструмента за мир в Африка от Африканския съюз и съответно държавите членки в него. Така че ние а, е, а, е, бихме желали да се увеличи приноса от други партньори в а, е, Африканския инструмент за мир. Не само в него да участва така а, значимо Европейския съюз с държавите членки. В този контекст мога да кажа, че съм убеден, че Генерална дирекция развитие а, и сътрудничество ще бъде в състояние внимателно да анализира сегашното ниво на отграничени резерви, е, така че скоро да бъдем в състояние да разискваме подходът по отношение на тези резерви с цел усъвършенстване на развитието и обмен на информация, така че да можем наистина да отбележим напредък в посоката, в която се движим, за да могат е, и двете области е, да не бъдат толкова рискови и да се приближат повече към е, изискванията за одита и прозрачност, с които ние работим в нашите механизми за контрол. Uh, е, благодаря ви, комисар Мимица, за това, че сте с нас днес тук. Наистина, много ми е неприятно да го кажа, но а, се налага да го кажа, затова съм избран в а, този парламент. От името на цялата група на НП трябва да каже, че ние не сме особено доволни от това, което получаваме днес, от това, което чуваме днес. Нищо ново, нищо конкретно. Така че надявам се следващия път, когато се видим тук, е, резултатите ще са по-положителни. Не ми е приятно да го кажа, но се налага да го кажа. Аз иначе е, оценявам е, работата, която вършите. Е, оценявам и коража ви да дойдете да се изправите пред нас и да ни кажете тези неща, но се опитайте следващия път да е, кажете е, по-конкретни неща. И докладчика в заключение. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че ние сме едва в началото на тази работа до приемането през месец април на освобождаването от отговорност. И поне до февруари месец, господин комисар, ще бъдете предмет на обстрел от много въпроси. Ве комисията даде някои отговори, които ни удовлетворяват но други се нуждаят от допълнителни уточнения и смятам, че бързо ще получим отговор в писмен форма. Да, установихте, че коментарите от члената на нашата комисия могат да бъдат групирани в две групи, в два пакета. Първият се отнася до резервите, внесени от Генерална дирекция ДЕВКО по African Peace Facility и делегираното управление осъществяван от Африканския съюз. Втората група коментари са свързани с резервата, която ние внесохме, що се отнася до Делегираното управление е изнесено навън и съществено от други международни организации. Смятам, че много от нашите членове, от членовете на нашата комисия, подчертаха необходимостта от упростяване а, и председателят Юнкер а, беше подчертал, че по-доброто законотворчество е свитото по, по-малкото. и по този въпрос също очакваме по-прецизна информация за това, което се осъществява по пътя на опростяването. Не знам дали коментара на НЕП е, беше адресирана конкретно към комисаря или по-скоро насочена а, към а, а, политиката на развитие. Имаше такива въпроси, които бяха зададени. Във всички случаи, аз като съдокладчик съм привърженик на тази политика, защото смятам, че тя е необходима и смятам, че най-добрият начин да бъде отстоявана тази политика е да се а, докаже, да се покаже, че а, днес европейските фондове са бездънни а те би следвало да отговарят а, на нашите очаквания и на държавите, които се ползват от тези средства. И най-добрата подкрепа, която можем да окажем на политиката развитие, така че тя да бъде а, още по-популярна в Европа, е да докажем, че тези средства а, са уместно разходвани, правилно насочени с, и постигащи съответния резултат висок. Също така трябва да се наблегне и на съгласуваността на политиките, защото в други сфери не трябва политиките прилагани в други сфери не трябва да обесилват тези свързани с развитието. Така че би следвало да се върви в една посока. И имаме <clears throat> още много работа имаме среща на докладчиците в Сянка. През февруари ще бъде изготвен първия вариант на доклад. И така стигнахме до края на тази точка от дневния ред. Благодаря на комисаря за е, предоставената информация. Е, ние ще ви пратим допълнително въпроси. Знаете процедурата сега да кажа на координаторите, налага се да отложим заседанието на координаторите, тъй като имаме още една точка на дневния ред, която не сме все още е, засегнали. Извинявайте, ще ви помоля да отложим за утре заседанието, да се срещнем тогава, тъй като има въпроси, които трябва да, е, по които трябва да вземем решение. Нашето посещение в е, Сметната палата, ако имате и други въпроси, също ще ги поставите. Извинявайте Извинявам се на координаторите. Сега стигаме до следващата точка, 12-та. Отново става дума за Европейския фонд за развитие и е, е, е Европейската инвестиционна банка. Е, добре е дошъл генералния директор господин Лазароли тук. Извинявам се също за това, че той се наложи да чака, но затова без бавене ще започнем. Докладчика е отново господин Омарже и аз бързам да дам думата на е, господин Лосароли за е, увод в, е, по темата. Благодаря. Добър ден, дами и господа. Благодаря ви за поканата и за възможността, която ми давате да говоря пред вас. Ще се опитам да обхвана няколко е, елемента, свързани с дейност и в АКТБ, страните от АКТБ. Знаете, че от 60 години поддържаме тези връзки. Особено последните години поради инвестиционния фонд е, тази дейност, наша дейност там е, се разрасна значително. Ще се опитам в няколко минути да ви дам няколко конкретни цифри за дейността на банката през 15-та година и да ви кажа какви са приоритетите ни за следващите 2-3 години. Както знаете, по принцип е, нашите приоритети се определят от е, споразумението от Котону и е, програмата за развитие на ЕС т.е. ударението е върху частния сектор, достъпа до финансиране, както и устойчиво економическа и социална инфраструктура. Но зад е, всичко, което правим, е, стои една основна цел. Няма да се изненадате, че това е първата цел в, е, от списъка на цели за устойчиво развитие. Няколко, малко статистика от 15-та цяло заеми, отпуснати в региона, са на стоеност 936 е, милиона. Всъщност всички тези цифри са в доклада ни, който ви е раздаден. Имате го в разпечатан на входа на залата. Значи цялостната дейност е като миналата година 936 минус 1% всъщност. Е, на практика непроменен. Инвестирали сме в 29 е, нови операции с 49 е, договора, 50 страни в, е, и регионални групировки. Но за цифрите, за проектите, това, което е важно, е ролята, която банката играе като катализатор е, и така магнит за привличане на инвестиции от частния сектор за различните проекти. Плащани от 2014 от 400, 514 е, е, милиона до 600 и нещо. Значително е завишена тази цифра от 1,6 милиарда за страните от, на юг от Сахара. Във връзка с дискусията ми до тук да ви дам няколко факти за въздействието, ефекта от проектите, които сме финансирали. Знаем, че трябва да, да се вглеждаме в цифрите, но важно е какво те носят със себе си. От години се опитваме не само да предвиждаме ефекта, но и да докладваме, след като се осъществят е, тези проекти, е, за резултата на проекти, които сме помагнали. Новите операции 2015 година. Горди сме с е, постигнатото защото тези проекти ще донесат прясна вода за пиене на е, най, е, над 300 е, хиляди домакинства в този район. Над 300 хиляди домакинства ще бъдат електрифицирани и достъп до интернет ще имат над 120 хиляди домакинства в АКТБ. Разбивката на това, което правим в региона е, между фонда за инвестиции и нашите собствени ресурси, инвестиции със собствени ресурси, е, инвестиционния фонд е на стойност 577 милиона пари за е, заеми, над 50% и малко по-малко 2014. Това се отдава на това се дължи на два крупни електри... проекта за електрифициране в Западна Сахара. Само няколко штрихи от това какво правим с инвестиционния фонд. Инвестирали сме над 440 милиона в финансовия сектор. 290 милиона от тях е, са за подпомагане на малки и средни предприятия чрез кредитни линии на много множество партньори. Това е малко по-малко от миналата година, но е значителна сумата, защото очакваме резултат от близо 200 хиляди, 2000 е, заеми до малки предприятия. Говорим за заеми за под 200 е, 000 евро. Целта е да се е, поддържат близо 90 000 работни места с тези средства. Ние сме подпомогнали девет отделни операции за микрофинансиране е, в няколко страни. Това, са, това е микрофинансиране под формата на заеми средно от 800 е, евро, които се е, рефинансират. Ние очакваме това да, предо... да даде повече от милион и половина отделни заеми, две трети от които да са насочени към най- така уязвимите, изложените на риск слови от населението. И накрая банката инвестира рекордни суми в фондове, дялови фондове. Целта е да се създадат над 10 000 нови работни места. Това са най-общо цифрите. Преди да отговоря на въпроси, да кажа, че няма една конфекционна стандартна политика за всички региони. Важното за нас е да бъдем гъвкави, да да реагираме гъвкаво на различните нужди в регионите. Проекти транспортни, летища, електрификация, намеса в засегнати от конфликти райони, както в Африка. Това, което се опитваме да правим по-добре е да привнасяме нашето финансиране, но и опит в региона на, да помогнем на местните и да им създадем повече възможности на хората на място. Банката подпомага целите за устойчиво развитие, абсолютно. Това обсъждахме и в подготвителната фаза с други банки. И е, ясно е, че банката може да играе важна роля в изпълнението на тези цели когато става дума за прилични работни места, чиста вода, е, санитарни условия, безопасност на, на е, храните, това са приоритети на банката. Както вероятно знаете, е, по повод Котоню 1 в Париж миналия ноември, ние се ангажирахме да завишим дела си за е, екологията от 25 е, на 35% до 2020 година. Е, спомням си, че миналата година в тази комисия така се спомена, че има молба банката да засили участието си в тази сфера. Следвайки всички, преследвайки тези цели, трябва да кажа, че инвестиционният фонд играе решаваща основна роля. Този фонд е, е, бе оценен положително миналата година от един одит на Европейската сметна палата след ваша, е, по ваше искане и това е, беше удовлетворително. Трябва да ви уверя, че наистина продължаваме да сме е, е, е, е, ефективни и наистина да повлияем вие и ние в страните, в които действаме. Ако погледнем напред, както знаете, имаме си работа и с страни, които, които има економическа и политическа нестабилност, страни, които в които младежката безработица расте. Всичко това се води до миграция, която, е, за която стана дума тук. Какво правим като банка? Ние предприемаме редица инициативи, както на ниво държави членки, е, както и по линия на Южното съседство, но и за АКТБ също. Е, Неодавно одобрихме, приехме един пакет е, за миграция – което означава, че е, целият пакет за финансиране ще се увеличи от, 2, от 500 на от 500 на 800 милиона. Е, като това е за проекти в е, частния сектор. Освен това сме заделили допълнителни 500 милиона под, в рамките на този фонд за целите на миграцията и е, инвестиции в обществения е, сектор. Миналата година ние одобрихме операции по тези два така елемента. Всичко това е, обобщава действията на банката в региона за миналата година. Важно е да се подчертае, че сред мандата до сега инвестиционния фонд може би е най-динамичен и ефективен е, инструмент и неговото значение да е, допринесе нещо за региона е важно. Миналата година споменах за това, че този инвестиционен фонд е близо 50% мисля, че очаква се да се увеличи на 70-75%. Благодаря ви, ще спра тук, ако имате въпроси. Благодаря за е, тази, този отчет на вашата работа. А сега докладчика, ако обичате. Мерси. Мерси euh, à la Banque européenne. Благодаря. Благодаря много на Европейската инвестиционна банка за това представене. Благодаря и за ангажираността и за държавите от АКТБ, както и за тези от европейските отвъдморски територии. да, 11-я ФР дава възможност за по-рисковани операции и а, смятам, е, че е, позволи вече да бъдат решени някои проблеми. Бих искал да знам обаче дали Европейската банка е, е осъществила оценка на резултатите от допълнителните средства, които са били заделени и дали смятате, а, да а, а, придадете по-траен характер на този механизъм, който вече е доказал а, своята ефективност. <clears throat> Също така а, искам а, да а, подчертая по отношение на отвъдморските територии и държави, а, че 100 милиона евро предвидени, не са били освоени. Има големи потребности при тези малки островни държави, а бих искал да знам защо не са били използвани тези кредитни линии. Бихте ли могли да ни предоставите малко повече информация по този въпрос? Не може 100 милиона евро, това е огромна сума, особено за тези страни, как могат да бъдат така оставени без да бъдат използвани. Също така, когато Става дума за програми, осъществява ли се оценка на въздействието за най-отдалечените райони, които се намират около държавите АКТБ. Защото Европейската инвестиционна банка инвестира в Фриция и Сешелите и други държави, е, без е, да си задава въпроса за въздействието е, за отвъдморски територии, които се намират в близост. Гвиана Мартиника, Карибите, например. Тъй като вече доста се забавихме, няма да навлизам в подробности. Един последен коментар. 80% от държавите от АКТБ са малки острови, представляват малки острови и а днес островните държави, малките островни държави трябва да се справят с всички а, планетарни предизвикателства, енергетика, биоразнообразие, а, а, климатични промени и така нататък. И а, те имат своята а, роля. А, миналата година беше Международна година на, на островите така че може ли да се предвиди някакво облегчение, някаква специфична мярка по отношение на тези държави, защото при тях ситуацията е по-различна, отколкото при африканските държави, да речем. Благодаря ви. Благодаря. А, много давам думата на господин Царони и след това на А, имам и други по списъка. Имате дума. Um, no. Благодаря, ще се опитам да бъда кратък. Когато става дума за пакета за финансиране с съответния ефект, трябва да кажа, че беше изключително ефективен. Създаден в 2014 година, 500 милиона бяха вложени и с цел частния сектор – Обикновено става дума за инвестиционни фондове и продукти с висок риск, висока степен на риск. Какво имам предвид? Социални фондове или, например, операции е, чрез финансови посредници, където ние даваме гаранция или частична гаранция. Там, където е, съответният портфел не може да изплати изцяло гаранцията. Например, при инфраструктура ние е, предоставяме някаква защита първа, втора степен. Тези структури, които създадахме през последните години, много от операциите бяха одобрени и мисля, че нямаше да можем да го направим при нормални обстоятелства. Когато говорим за въздействието, за ефекта, ние се стараем максимално да е, е, има максимален ефект. Е, споменахме няколко цифри. През последните години разработихме една конкретна рамка, която има за е, която да ни помогне да е, предвиждаме въздействието и след това, след като един проект бъде приключен, да видим дали резултата е отговаря на очакванията ни. Тази рамка е, наистина се разглежда в контекста на този пакет е, и в момента се е, анализира, разглежда, за да отидем по-далеч като ние търсим въздействието върху населението и търсим не само нови работни места, но и състава на населението, където проекта ще има към което е насочен. Значи използваме тази инвестиция не само като а, е, критерии за измерване на ефекта, но и за залагане на цели. А, е, за над е, извън борсовите. е, мисля, че този пакет не е изцяло използван, но смятаме, че до края на периода ще го използваме. Тези 100 милиона е, както и новите проекти, които очакат изпълнение. А, ни Ние ще ви дадем информация, кои са чакащите е, проекти. Е, Както ви дадахме и в писме, казахме писмените отговори на въпроса, ние сме одобрили един проект е, е за 2015 с Син Мартен, но имаме и други Въпросът опира до ресурси. Искаме да присъстваме в региона и да имаме едно постоянно така присъствие за това, заделяме бюджетни средства за един срок от време, в който смятаме да работим. Когато се ангажираме с такива операции, първо преценяваме качествата на, на възложителя, на партньора, след това оценяваме самия проект и ако проектът изисква е, екологична оценка, ние искаме, е, изискваме такава оценка на въздействието. Ние, това, това е документ, който ние публикуваме от редица години. Можете, го прочетете, да го видите на нашия вебсайт. Както казах и преди, искаме да видим как всичко се отразява на населението. Например, ако това правим, да видим какво правим в областта на дяловото участие, опера, дялови операции, не само опера, управителя на фонда като финансов възвръщаемост, ами се опитваме да видим колко опера, дружества, колко операции, колко работни места. Тоест, ефекта на една инвестиция. И това е нещо, което сме разработили в, новата, контекста новата рамка. Дали работи това? Смятаме, че ще работи, защото е, тези е, транзакции, договори са на път да бъдат, те са подписани, е, да бъдат е, изпълнени и е, след време ще видим до каква степен да действат. Но когато става дума за транзакции чрез посредник, имаше одит миналата е, година от е, от е, Сметната палата, включително ТРИПС и наистина е, потвърждение има, че въздействие на място има и че до голяма степен това, което е направено, отговаря на приоритетите и политиката, които Европейския съюз ни е задала. Благодаря. You, Благодаря, госпожо председател. Комисията смята, за Комисията инвестиционния фонд е много важен инструмент за развитие на частния сектор. В крайна сметка те създават работните места, от които имаме нужда, за да решаваме демографските проблеми, които споменахте. Комисията има обаче само консултативна е, роля по този фонд и моята задача е да съобщавам мнението ни, е, на, пред ЕИБ преди приемането на някаква програма. Ние а, е, решаваме въпросите с въздействието, до, взима с други действия, създаване на устойчиви и прилични работни места. Само работни места не е достатъчно. И това, което търсим е също е, е, е, е екологични стандарти. С ЕИП си, с, с, взаимодейства много добре в това отношение. Развира се, винаги може да се желая повече. Например, по отношение на достъп до най-трудните е, страни, най-трудните места. Споменахте, че има е, островни страни или пък е, страни без е, достъп до водни, до, морета, които в Африка особено, които са особено уязвими економически, където много крехки са политическите системи. Възможностите в тези страни са по-малки и именно там нашата роля е, е, добива повече значение. С Именно е, този фонд на ЕИП е, има за цел е, това, а нашата роля като комисия е да, да се грижим за допълняемостта. Това е ключова дума при всякакви операции дали пряката операция може да, да мине без субсидии и гаранции от нас. Това е много важна роля. Заедно с отзвука, който чуваме от нашата делегация. Това е... Ние е, даваме едно е, такова, предаваме информирано становище на е, банк, борда на банката по този фонд. Е, понеже нямаме много време, само още един-два въпроса ще засегна. Нивото на програмиране – Страните е, отчитат също и взима допълнимостта, допълни, ролята на допъл, роля на тази инвестиция. Тя трябва да създаде възможности за е, частния сектор, което върви паралелно с политическия диалог, за да създаде една благоприятна среда за инвестиции. Често е, е невъзможно да се инвестира, защото няма благоприятна е, среда, няма правосъдна система, няма върховенство на закона. Това е много важно. И обединяване на всички тези аспекти до голяма степен е двигателната сила за този външен план за инвестиции и Европейския фонд за устойчиво развитие, което е, в тази така, зала ще обсъждаме скоро. Е, опитът е да се обединят всички тези инициативи. Е, благодаря ви много и знаете, че късно няма да можем да свършим. Колегата има думата. Съвсем накратко, госпожо председател, разбирам, че времето ни притиска. Приветствам доклада, наистина е полезен. Хубаво е, че Светната палата дава един благоприятен доклад е, за работата на ЕИБ в това отношение, но в крайна сметка ЕИБ е Европейска банка, това е нашата банка и тя трябва да вземе решение – възоснова на комерциални, разумни е, аргументи. И там, където става дума за отпускане на заеми, кредитиране в трудни, е, проблемни части на света, там се калкулира риска, разбира се. И във всеки банков модел трябва да сме наясно с риска и трябва да се претегли този риск е, по отношение на крайното решение дали да се вземе инвестиция, да направи инвестиция или не. Две бележки имам в тази връзка. Важно е да провокираме е, частната економика е, в този регион, да я привлечем и това го правим. Особено важно е да видим обаче въздействието след е, свършеното, ефекта от свършеното. Защото когато говорим за това, че 2000 е, е, кредити са отпуснати за малки и средни, това е добре е, и са създадени 10 000 работни места, но въпросът е след няколко години къде ще са тези работни места, доколко устойчиви са, доколко устойчиви са пазарните економики в тези райони. И тук е нашата роля. Мисля, че един много по-жизнеспособен модел – трябва да се въведе за оценка на въздействието. И последно. Е, ние трябва да обясним на нашите граждани, че това е част от програмата за развитие, която изпълняваме ние европейците в съседни части на света, където имаме за цел да стабилизираме тези общества. И накрая, много по-логично е за ЕИБ както между прочим и за други е, държави, членки от Европейския съюз, да искат от тези държави е, съответно е, да финансират, да отпускат заеми или чрез частния сектор или пряко, да, да излезат с насрещни е, на помощ. Това е, е може би при по-нисък процент, разбира се, съответно съотношение, но трябва. Не може да е, очакваме ние да отпуснем кредити, ако не искаме от тези правителства, на правителства тези държави държави също да е, участват по някакъв начин е, и да ангажираме частния сектор. Благодаря. Благодаря. Благодаря за предоставената информация. Особено ми е интересно относно казаното за данъчните обежища. 2015 е, година доклада се посочва, че много националните дружества прехвърлят средства в данъчни убежища. Сега, има и други примери, освен на посочените в доклада. Има и още по-щекотливи примери. А, например, 100 милиона е, от е, Европейската инвестиционна банка е, внася, изпраща средства на дружеството, което пък ги внася на Бермудите в своя сметка. И а, по същия начин може да се цитира и тръбопровода в Гана като един пример или пък проект в Замбия на Вирджинските острови в конкретния случай в ща, се прехвърлят средства. Така че не, необходимо е да се има предвид тази практика. Използването на данъчни обежища с цел избягване плащане на данъци. Така че много моля от Европейската инвестиционна банка да ни отговори, може би в писмен ви, тъй като времето е ограничено днес сега. Благодаря. Благодаря за въпросите ви, господин Лазароли. Наистина изключително важни. Ще започна с въздействието върху економиката, но също така и върху стабилизирането на економиката. И ще свържа е, казаното и с по-ранен въпрос. Не мога да се съгласа. Когато предоставяме финансови продукти като цяло, това могат да бъдат, разбира се, продукти с различен риск и социален капацитет, но това са финансови продукти имайки предвид, че е, работим с е, партньори, ние не финансираме никога 100%. Ние финансираме частично, така че максимално изискваме участието и на частния сектор. Много е важно той да участва, да се финансира. Това е много важен елемент за да може наистина да се посочи липса или интерес, присъствие на интерес. Това е изключително важно за развитието на една економика. Така че основните ни инструменти са финансови проекти. Вярно е, понякога предоставяме и безвъзмежна помощ или финансиране. Но само толкова до толкова, доколкото това е необходимо обикновено ограничено до е, техническа помощ, експертна е, помощ. Местните банки, например, които да бъдат насърчени да кредитират, например, по-слабите социални слоеве, а пък те не са го правили, защото са били прекалено прудентни, разумни в своя подход. Затова е важно наистина те да разработят свои умения, инструменти в тази насока за да може да се изгради конкретния капацитет на една подобна банка. И ето тук ето е нашето участие. Това правим е, по е, контрагентите, самите малки и средни предприятия. Към тях е насочено вниманието, за да могат те наистина да подготвят устойчиви, печеливши проекти. Това искаме да видим по места. Проекти, които ще бъдат устойчиви през годините. И този нов компонент е наистина важен за създаване на устойчива заетост. Това поне със сигурност е наша цел. Понататък, във връзка с данъчните убежища. Това е един от тези изключително деликатните теми, защото няма конкретно определение какво представлява данъчно убежище. Ние съзнаваме този доклад, който е, за съжаление, когато бе подготвен, никой не се обърна към нас. Съжаляваме за което обикновено имаме добри относително взаимоотношения с НПО-тата, но в конкретния случай не се обърнаха към нас и голяма част от тази информация, предоставена в него, не непременно е точна и акуратна. И тук е, мога да кажа, че има едно доста голямо е, изопачаване е, на информацията в известен смисъл. Така че ние не сме двигатели на законодателен процес. Ние разработваме нашата политическа линия със съответно препратки към редица водещи институции в тази области, ОИСР, например, сред тях. Необходимо е да се интегрират политиките и специалната група за финансови действия също мога да посоча тук. Така, това са юрисдикции, които не спазват спазват правила, не съответстващи. Добре, това обаче не означава, че ние не знаем, не съзнаваме притеснението, което се изразява от широката общественост, особено когато става въпрос за а, дефиниция. Тръгваме от данъчно убежище, стигаме до неплащане на данъци, е прозрачно фискално данъчно управление и прочее и прочее. Но усилията в тази насока трябва да дойдат от съответните органи, от самата комисия, както казах и по-рано за да има поне а, един а, списък, единен за Европейския съюз, а, по което има съгласие, че има притеснение, когато се задейства подобен подход, тогава естествено може да се действа, да речем, от начало следваща година, край на следваща година и това ще бъде интегрирано и в нашите политики. В Маврици. Ами труден е този въпрос, много внимание привлече, много критики. Също така е вярно обаче, че когато искаме да привлечем инвеститори чуждестранни, е, трябва наистина е, да говорим за сумите, от които имаме нужда. Милиарди, три, трилиони. Е, огромни са те. Пък от друга страна трябва да има предвид и раздробяването на финансовия пазар и да разработим съответно схеми, които будят доверие у инвеститорите и а, им позволяват те да дойдат вече с нов ресурс. Трябва да имаме това предвид. Маврици исторически е страна, която както знаете, е, Успява да привлече наистина интересни големи е, суми и средства от страна на инвестиции Какво правим в такива случаи? Ами разбира се, ние много внимателно проверяваме финансово-правния аспект на все подобни а, е, практики, на подобни а, проекти. Ние е, естествено винаги отстояваме принципа за плащането на данъците в съответно страната по пребиваване. Това е един много важен въпрос, по който може да се консултираме също така и с е, комисията, за да наистина има доверие в е, тази наша работа. Така че това в никакъв случай не става въпрос конкретно за дружество, което е попадало в черен списък. Ние правим специално финансов правен анализ, за да можем да стигнем до нашите констатации, да решим дали можем да приемем продукта или не. Така постъпваме. И когато Говорим вече за другия пример. Доста наистина пространно може да се говори. Ние имаме ам, резюме от нашето разследване, което между другото е качено и на интернет страницата, имайки предвид искането на омбудсмена, така че фактите са напълно изложени пред обществеността. Те са достояние. Няма конкретно искане обаче отправено към нас. Сложен е този пример и дълъг период от време се говори по него, но в крайна сметка се стигна до край и заключенията са обществено достояние, както вече казах. Благодаря ви. Благодаря за интересна информация. Наистина такъв един списък трябва да излезе до края на тази година. Това ще бъде нещо, което ще помогне за освобождаване от е, отговорност, да освободи от някои задължения комисията. Е, сега докладчика в заключение отново. Благодаря. Съвсем накратко. Да, е, няма освобождаемата отговорност при това облегчение но е необходимо и демократично Европейският парламент да упражни контролната си дейност, да упражни бюджетен контрол. А, по време на дебата се установи, че има един въпрос, а, един политически контрол, всичко това го слагам в кавички – при избора на инвестиции, който прави Европейската инвестиционна банка, както по отношение на географския критерий, така и по отношение на преследваната цел а, тези инвестиции. И смятам, че наистина е важно тъй като Европейската инвестиционна банка е банка на Европейския съюз, тези инвестиции а, трябва да допринасят за постигане на целите на развитието и Европейския фонд за развитие. А, да, а, не е решен проблема за географското разпределение и, и изборите, които се правят. Беше споменат тук въпроса с данъчните обежища и въпросите на правовата държава. Как можем да засилим демократичния контрол, упражняван от Европейския парламент, така че а, да бъде подкрепена и Европейската инвестиционна банка по отношение на тези изисквания. Благодаря, благодаря на преводачите за това, че останаха. Трябва да припомня, че заседанието на Съединените парламенти продължава в 3 след обед. Ще бъде хубаво, ако докладчика и аз не сме единствените, които ще проявят интерес към този обмен а, на мнение по споделеното управление. Затова много ви моля, присъствайте. Предвижда се и коктейл за колегите в 18.30 в ресторанта на втория етаж. Поканени сте. Е, благодаря. Надявам се да се видим в 3 часа.